Thank you, friends. Thank you. Благодаря ви, приятели. Имахме заседание на координаторите, но успяхме да дойдем тук. Първо да кажа добре дошла на заместник-председателя на комисията Вера Юрова. Тя отговаря за ценностите и прозрачността. Очакваме отново срещата с нея в контекста на структурния диалог с комисията, за да има отговорност и отчетност. Ние ще разговаряме за засилването на демокрацията, медийния плурализъм, медийната свобода, засилването на върховенството на закона, планираните годишни доклади, насърчаването на осведомеността, прилагането на хартата на основните права и предстоящото присъединяване към хартата на човешките права. Това е правен мандат. Ще говорим и за други области в отговорността на госпожа Юрова, съгласно и въпросите, които вие задавате. Но първо да чуем от госпожа заместник-председателя, след което ще имаме дискусия, като започнем от въпросите на координаторите. Много ви моля, знаете, че денят беше дълъг. Тази сутрин изслушахме шестима експерти, имахме дискусия. Времето никога не стига. И сега няма да стигне. Разполагаме само с час и половина за госпожа Юрова. Много ви моля, Ако не успеем, няма да се срещнем с господин Схина, втория заместник-председател, защото той няма да иска да чака твърде дълго. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм тук. Моят първи диалог за размяна на мнения – много е важно да започнем добре този нов мандат. С мнозина от вас вече съм работила много добре по време на предходния мандат, за което ви благодаря. Искам да ви уверя, че ще продължа да работя усилено по темите от общи интерес, енергетиката, със същата енергия, извинете. Нашата размяна на мнения се случва в правилния момент, защото вчера комисията оповести набора от норми в цифровата област. Този пакет от норми също така е свързан и с естеството на работа в този документ. Искам да се спра на три идеи, които са важни за Либе и за моя портфейл. Върховенство на закона, демокрация. Цифровия пакет, който приехме днес, показва, че технологията трябва да служи на хората, а не обратното. Това показва какво искаме като европейски модел, един европейски модел, който се основава на ценностите и основните права. Европейски модел, който избягва риска от дискриминация и пристрастност. Изкуственият интелект е ключова нова технология на нашия век. Ние можем да постигнем големи успехи, но както знаем също така, може да се поставят сериозни въпроси във връзка с неприкосновеността на личния живот, личните данни. За това ние определяме вариантите за политики, различните инструменти – за да можем да насърчаваме разпространяването на изкуствения интелект и същевременно да внимаваме при някои от неговите употреби. Консултациите ни със сигурност ще допринесат за бъдещата работа на комисията. Има и високорискови области, като здравеопазването, политиката. Тук Системите на изкуственият интелект трябва да бъдат прозрачни. При по-низко рисковите приложения комисията предлага система на етикетиране. Трябва също така да избегнем черните котии. Разработването на изкуствен интелект възоснова на споделените европейски ценности може да бъде предимство във времена, когато доверието е особено важно. Днешният цифров пакет съдържа и стратегия за данните. Сията на Европа е в единия пазар. Ние трябва да сме сигурни, че единият пазар на данни също е реалност. Следователно предлагаме по-добро споделяне на данни, по-добър достъп до индустриални данни, но за да постигнем целта си, трябва да работим с партньори като Япония и други страни единомишленици, да работим по сближаването и предпазните механизми, да набележим необходимите нива на пропорционално регулиране – и да работим по изкуствения интелект, така както сме работили по нормите за неприкосновеност на личния живот. Нека да говорим и за върховенството на закона. Ще бъда много ясна. Върховенството на закона е основата на Европейския съюз. Ние трябва да сме сигурни, че всяка страна се третира наравно. Мерките на комисията се основават на нашите общи ценности и законността. Върховенството на закона е работа не само на комисията, но и задължение на Европейския парламент, съвета. Нашата работа в тази област трябва да се основава на три фактора. На първо място – Комисията ще продължи да играе своята роля като пазителка на договорите и тези държави членки, които не изпълняват европейското законодателство, е, ще бъдат засегнати от съответните процедури за нарушение. Ние сме говорили по тези въпроси, говорихме и на пленарното заседание миналата седмица във връзка с новия полски закон. Аз и преди е, съм говоря за този закон и няма да се поколебае да предприема съответните мерки. На второ място Комисията работи по нов превентивен инструмент за върховенството на закона, който да обхване всички държави членки. Конституционния ред – капацитета за справяне с корупцията. В момента ние работим по събирането на данни. Първият документ би трябвало да е готов на есен, за да можем да работим с съвета. Това ще е много важен документ. И третият фактор – по върховенството на закона. Аз съм отворена да работя с държавите членки, затова посетих и Варшава и се надявам, че ще намерим начин Европейският съюз е съюз на ценности, но и на диалог. Накрая предстои специален съвет по МФР утре за мен е много важно предложението ни за защита на европейските дънакоплаци. Радвам се, че предложението си остава част от котията за преговори. Но не бива да намаляваме амбицията нито по съдържанието, нито по процедурата. Сега нека се спра на основните права 10 години след приемане на хартата на основните права, искам да работя по преработена стратегия за приемането и до края на годината. Да има по-голям акцент върху правоприлагането, да имаме предвид рамковото решение срещу расизма и ксенофобията. Радвам се да ви уведомя, че ние скоро ще приключим преговорите за участието на Европейския съюз по Конвенцията за правата на човека. Аз ще продължа да ви информирам. Ще продължим тези преговори на политическо ниво. Сега нека се спра на третата основна тема – демокрацията – Нека кажа какво мисля аз за плана за действие за демокрация, който ще предложа до края на годината. Неговата цел е да се справи с много от предизвикателствата, като намеса в избори, липса на медиен плурализъм. Ние не започваме от нулата. Ще надграждаме върху практиката и ще отидем и по-далеч. Може дори да помислим за регулаторни инструменти. Важно е да има по-голяма отчетност за платформите, защото иначе липсата на прозрачност създава тъй наречените балони. Ние трябва да работим и с европейските политически партии. Има достатъчно доказателства за зловредна манипулация онлайн. Видяхме какво се случи с Кембридж Аналитика. Такава манипулация понякога е и от страна на държавите. Аз казах на Марк Зукърбър, когато се срещнахме в понеделник – Искам платформи, които ни помагат, когато има проблем, да го решим. Трябва да бъдем по-отчетни, по-отговорни. Плана за действие ще определи ролята на медиите. На 20 март имаме конференция, на която ще обсъдим медийния плурализъм. Сигурна съм, че тя ще ни даде много добра информация но за да се борим с дезинформацията, трябва да направим повече. Проблемът са не само лъжите, а това, че хората им вярват. Трябва да дадем повече власт на гражданите, да ги осведомяваме, да развиваме медийната грамотност, тъй да се каже да вакцинираме нашите общества – срещу фалшивата информация. Хората трябва да могат да разпознават нейните характеристики. и Ще работи и с SVD и с Stratcom по този въпрос. Ще говоря по тези въпроси и на бъдещото си посещение в САЩ. На него ще обсъдя вредното съдържание в интернет. В заключение искам да изразя своята готовност да работя по въпроси като електронните доказателства, Европейската прокуратура, защитата на данните или гражданството за продан. Очаквам членовете на вашата комисия да ми дадат информация по тези теми, за да може да работим по мерки в подкрепа на малките и средни предприятия и също така при регламента за защита на данните да търсим последователност, а не преработка. Очаквам нашата съвместна работа както и работата на бъдещата комисия по дезинформацията. Благодаря, това беше много интересна реч. Особено с оглед на мотивацията на комисията Либе, демокрация, върховенство на закона, всички тези теми, нека веднага преминем към дискусията. Първо координаторите, заповядайте господин Ленърс. По две минути. Много теми бяха засегнати. Затова ще бъда да. Ще се опитам да бъда кратък. Благодаря ви, че сте тук сред нас, след като разкрихте и публикувахте, обявихте тази стратегия за изкуствения интелект и цифровото бъдеще. Важно е всичко това за единия пазар, за утвърждаване на нашите демократични ценности. Бялата книга за изкуствения интелект беше публикувана и има а, само още Малко време до края на тази година. Мислите ли, че ще е достатъчно времето за всичко заявено в тази бяла книга? Плана за демокрацията. А, малко бях озадачена това, което считате като регулаторни нужди особено доброволното участие на технологичните фирми. Знаеме а, каква е ефективността в етичния кодекс. Ако искаме да ги накараме да бъдат по- с по-голяма степен на отчетност, тук трябва да включим и определението на регламентиране, що се отнася техните алгоритми и така нататък. Може би да кажете няколко думи малко повече по тази тема. Също така от Apple имахме участници тук в тази комисия и те се притесняваха за това колко малко ресурси има и как не можем да се бавим, борим с всички тези проблеми с частично наети прокурори. Ако може да откликнете на този въпрос, защото това е загриженост широко споделена и в нашата комисия. И накрая, по плана за годишния доклад за върховенството на закона. Как виждате ролята на Европейския парламент в тази процедура и как считате, че участието на институциите, съюз, съвета и настоящите процедури по член 7, как смятате, че те се провеждат? Каква е оценката ви и дали виждате възможности за подобрение в това отношение? Благодаря много. Благодаря. Председателят говори без микрофон. Госпожа Зибел. Благодаря много. Благодаря на госпожа Юрова за това, че поне спомена различните елементи. Малко е трудно а, с толкова обхватно портфолио а, да се влезне в подробности три стълба искам да засегна, които стоят близо един до друг, а именно демокрацията, върховенството на закона и човешките права. Трябва да сме сигурни, че всяк, всеки един от тях съществува. Но ми се иска да задам въпроса, защото ми се струва, че има обща линия тук между комисията и парламента, но проблемът е с а, държавите членки в съвета. Дори в бъдещия съвет виждаме, че Унгария и Польша не са в дневния ред. Тоест, съвета не е готов да работи по този въпрос. Какво е тогава а, нужното? Какъв е смисъл за някакво законодателство по въпроса? И как виждате движенията там? Подобно а, мога да се изкажа и за бюджета на Европейския съюз и спазването на нашите а, ценности и а, е, човешки права. Това не е наистина любимата ми идея, но ако нищо друго не помага, следва и това да приемем. Смятате ли, че трябва да се окаже натиск на държавите членки, за да подобрят ситуацията? Също така ми се иска да се върна на темата за изкуствения интелект и всички тези идеи да работим с данните, да споделяме данни, и особено, що се отнася до промишлените данни. Разбира се, обаче всички сме наясно, че когато става въпрос за споделяне на данните, в един момент, след като се съберат различни източници на данни, може накрая да се стигне до конкретни лица. Така че не е въпросът само за изкуствения интелект, но когато се разработват нови идеи за това как да се справим с изкуствения интелект, най-важните части на защитата на данните, а именно безопасни зони, анонимизация на данните и така нататък, те са ключови елементи при разработката на изкуствения интелект. И също така и отвъд прозрачността, считам, а и проведохме изслушване с госпожа комисара Вестагер по тази тема изкуствен интелект може да се използва и също така трябва да се идентифицират данните, които наистина са от полза за разработване на тази област. И ми се иска да проверя, защото нямах възможност да изчета бялата книга, която беше публикувана днес, дали това е въпрос, който е засегнат, тъй като той беше засегнат от всички дебати. Благодаря ви. Благодаря госпожа Интвелт. Благодаря господин председател. Добре дошла госпожа комисар. Радваме се, че сте сред нас. Слушаме с голям интерес и вие ще видите, че групата на Обнови Европа е точно зад вас, което означава, че ще ви притискаме за повече и по-бързи действия. Въпросът ми е, може ли това да се каже и за госпожа Вон дер Лайен? Тя ще бъде ли зад вас, когато взимате много а, крути мерки срещу полското правителство или сунгарското правителство, защото си спомням, че тя, например, за Польша каза, никой не е идеален. Но ако разгледаме начина и темпото, с което се а, разрушава върховенството на закона в Польша, няма време за чакане. Всеки един ден, който минава, причинява непреодолими вреди. Твърде бавни сме и това се отнася най-вече за съвета, който се държи абсолютно безговорно. И тук виждам някои прилики между съвета и републиканците в американския Сенат. И в двата случая те ограничават права, за да защитят някой, който е на власт и нарушава законодателството. Виждаме как няма край и на разговорите за многогодишна финансова рамка и по а, плана за демокра... демокрацията. А, приемам всичко, което предлагате, но има една голяма липса. И това е че европейските политици и а, ръководителите на правителства, които водят кампании, разпространяват а, лъжи, фалшиви новини, както ги наричаме сега, и дезинформация, да, пример господин Орбан и неговите кампании на омразата, хомофобските а, кампании в Польша, как те имат а, всъщност своят своето право. Значи ние може да се занимаваме с Фейсбук, обаче не се занимаваме с политици в а, Европа, като че ли по този начин подриваме собственото си доверието в нас. И накрая за изкуствения интелект. Съгласна съм с всички принципи, които споменахте, не дискриминация, защита на правата, но същото време отбелязвам, че когато става въпрос за защита на законодателството за гражданите, там сме останали, изостанали с години. И съм а, очудена, че комисията обмисля да оттегли предложения като електронната непрекосновеност на данните и други, които защитават гражданите. Те не трябва да се оттеглят. Трябва съвета да почне да работи по тези предложения, защото те ще дадат защитата на гражданите, от която имаме нужда. Благодаря. Сега зелените госпожа Стрик. Не, госпожа Франки. Госпожа Франки, заповядайте. Да, по... продължава объркването. Благодаря на госпожа комисарят, че тук сред нас колегите вече споменаха ситуацията в Польша. Трябва да има яснота по член 7 по отношение на настоящия случай, по отношение на висящите дела в Европейския съд трябва да се реагира на кампаниите, които се водят от политиците в Полша и разпространяват омразата. Говорихте и за условията, свързани с правовата държава. Това е нещо много важно и трябва аргументите да са много силни. Трябва да се обърне внимание на подкрепата, която да да се оказва на активистите за отстояване на човешките права. Не говорим само за държави, за активисти от държави извън Европейския съюз и за тези, които са в Полша, например. Трябва комисията а, да е в състояние да подпомогне инициативи на място, за да бъдат осъществени. През последните седмици наблюдаваме драматични развития по отношение на крайния екстремизъм. В Германия няколко души са били задържани. 462, 462 са арестите на крайно десни лица, предполагаеми терористи. Много дълго Чакахме, много дълго наблюдавахме как се оформят тези а, терористични клетки, а, мрежи от екстремисти, а, как се извършва контрабанда на оръжия. И в Европа се създават условия, които наподобяват тези по време на война. Комисията трябва да следи много внимателно какво се случва и какво може да се предприеме в такива случаи. Хубаво е да има по-активни действия, които да се предприемат от страна на комисията. Благодаря ви. Honorable ID, now it'll be her. Господин Кардино, за незакон... Не, господин Харст, заповядайте. Благодаря. Благодаря, госпожа Ранка, че засегне темата за тероризма в Германия. През последните дни онзи ден има се случай, в който участваше и Европол. Основно тероризмът идва от лявото крило. Вчера имаше статия в вестника Алгемайне Цайтунг в която се посочва, че тероризма е свързан с, с левите и с зелените. В момента партията на господин Кърнър се намира в много драматична ситуация и страда от терористични нападки. Добре, ако госпожа Юрова се занимае с тази тема, Знаем, че либералите а, е, скоро няма да са в правителството в Тюринген, но и не искаме а, хората да бъдат а, е, по някакъв начин а, е, ощетявани или набеждаване. Господин Яки. Thank you, Chair. I will switch on Polish. Ще се скажа на полски, господин председател. Искам да благодаря на госпожа комисаря на първо място за нейното заявление, що се отнася до бъдещото сътрудничество по темата а, на криминално-правните въпроси. В а, Польша виждаме, че спада а, степента на престъпност. А, с най-голяма скорост в Европа. А сега по върховенството на закона. За седми месец съм тук в Европейския парламент и продължавам да слушам как нещата се влушават в Польша, но никой не може да ми каже точно какви а, закони има или правила в а, Польша, които са в противовес на нещо в Европейския съюз. Вие казахте, че съдиите се избират от политици, но всъщност в а, Полша а, само съдии избират съдии, но в други държави в Европа е точно така. Политиците избират съдиите. в законът за дисциплиниране или дисциплинарни наказания за а, магистратите вие цитирахте кой точно параграф имате предвид? Кой е в противовес на европейското законодателство? Защото, например, в Германия за едни и същи нарушения на съдиите могат да се заведат наказателно-правни производства срещу тях, което няма как да стане в Польша. Тоест трябва да са по тежки правилата, отколкото по наказателно-правни производства ли? Това не е правилно. На следващо място, ако ние предоставяме фалшива информация, а, вие считате, че това не е правилно, но когато се разпространява фалшива информация, невярна информация а, за Польша, за цяла държава, това правилно ли е? Госпожо председател, вие говорихте за прозрачност и ценности. Относно прозрачността, може ли да кажете нещо повече, защото тя е много важна за гражданите в Европа. Те трябва да имат усещането, че нещо се случва е, в тяхна защита, че някой отстоява техните интереси. На следващото място говорим за общия регламент за защита на личните данни, но говорим и за промишленост 4.0, за изкуствен интелект и въпросът е наистина какво се случва с данните на гражданите. Трябва още веднъж подробно да се занимаем с този въпрос. Как можем да гарантирам основните права на гражданите? Как можем да гарантираме техните човешки права? Когато говорим за прилагането на общия регламент за защита на личните данни, трябва да видим дали всичко се вписва в нашето съвремие. Не трябва ли един или друг въпрос да се пречупи през тази призма? И ам, относно крайно десния тероризъм, Европол ам, предупреждава, че има слаби брънки, има слаби места при ам, разследванията, а, свързани с ам, крайно десния тероризъм. Това е една тема, която а, става все по-важна. В Германия а, с, има стотици жертви на такъв тероризъм през последните години. Важното е да сме последователни в мерките си срещу крайно десния тероризъм и ви благодаря за това, което изложихте пред нас. Сега даваме думата на останалите членове на нашата комисия. Нека да спазим ограничението от една минута. Дълъг е списъкът ни, а имаме малко време. Започваме. Първо, господин Тодорачи има думата. Благодаря. Добре дошла, госпожо комисар. Бърви, бързи четири въпроса от мен за общия регламент защита на данните. Вие казахте, че докладите са добри за него, но а, това приложение на регламента разглежда ли въздействията му за това как се блокира информация в държавите членки? Мисля, че това е много важна част, а, глава от анализа следва да бъде на приложението на този е, регламент. Втори въпрос. Цикълът на върховенство на закон. знаете, нашата група много а, е, засилено участва в този процес. Като че ли малко се отвори морето, така да се каже. Нямам съмнение към вашата решимост да проработи механизма, но мислите ли, че има достатъчно подкрепа от а, е, комисията да не се случи, както а, антикорупционния доклад пред няколко години, където започна всичко с голям ентусиазъм и много заявки и после приключи бързо-бързо. Така че ще имаме ли а, подкрепа? Трети въпрос. Можем ли също така да разгледаме и многогодишна финансова рамка? и да осигурим средствата за това, което считаме за приоритет, за да можем да се борим срещу тези, които смятаме, че а, трябва да се борим. Русия конкретно визирам. И как, ако а, разгледаме а, вариантите за действие. И на последно място, ако започна с новините от днес, и новата политика за миграцията в Обединеното кралство. Не знам доколко това е истина или не е истина, но ми се струва, че част от тази политика а, с това разглеждане на националности, профилиране, като полските водопроводчици, това е нещо много притеснително за една държава членка, която ни беше партньор преди няколко седмици беше член. Как виждате преговорите? и как ще се а, утвърдят тези ценности на а, Съюза. Сега нашият заместник-председател, господин Радев, има думата. Председател, уважаема госпожо Юрова, през 2014 година Европейската комисия публикува един единствен доклад за състоянието на корупцията в Европейския съюз. Две години по-късно трябваше да се появи втори доклад, който така и не излезе. Въпросът за корупцията беше прехвърлен за разглеждане като част от европейския семестър. Не е ясно и до каква степен тази тема ще залегне в бъдещия доклад за общо Европейския механизъм за демокрацията и върховенството на закона, тъй като там единствено се посочва връзката между корупцията по високите етажи на властта и злоупотребите със служебно положение като индикатор за ситуации, които политическата власт се опитва да показва върховенството на закона. Бих искал да Ви попитам: предвижда ли Европейската комисия да поднови своите специални доклади за корупцията в Европейския съюз? В тази връзка не мислите ли, че Европейския съюз се нуждае от създаването на една общо европейска стратегия за борба с корупцията, иначе рискуваме да оставим една много дълбока празнота в европейското законодателство по тази толкова важна тема? Благодаря ви за вниманието. Hey, thank you. Now, Mrs. Пурек. Госпожа Пурек. thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател, госпожо комисар. 25 месеца изминаха след задействането на член 7 по отношение на Полша. Комисията многократно се е занимала с въпроса за върховенството на закона. Благодарим за което, но ситуацията не се е подобрила. Точно обратното. Правителството е предприело действия за разрушаване на правосъдието. Като юрист и бивш комисар за отстояване на човешките права. Искам да ви попитам, не трябва ли върховенство на закона да се обвързва с европейските фондове? Как може да се защитават местните органи и бенефициерите срещу такива практики? Имате ли конкретни планове или предложения? Благодаря ви. Господин Кърнър. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Имам три въпроса, свързани с механизма за върховенството на закона. Дали комисията ще е в състояние наистина да задейства този механизъм, ако се опасявате, че няма да получите квалифицирано мнозинство в съвета и да получите одобрение. Проблемът е доста голям в тази връзка, защото държавите членки гледат на нещата от друга гледна точка. Относно общия регламент защита на личните данни, каква ще е ролята на органите за защита на личните данни? В Ирландия имаме проблем с изпълнението. Относно вредното съдържание – може ли да обясните по какъв начин ще се опитате да внесете баланс между свободата на словото и вредното съдържание? Не искаме а, да се стига до някакви осложнения. Благодаря ви. Thank you. Следващият оратор. Благодаря ви. Аз съм докладчик по програмата за правата и свободите и съм а, обезпокоена от финансирането на програмата. Вие споменахте за това триединство. единство но на първо място, без адекватно финансиране, вие като комисар може да гарантирате, че тези важни права и ценности ще бъдат гарантирани в Европейския съюз. На второ място, вие отговаряте за свободата на медиите. Парламента изготвя доклад по собствена инициатива в тази връзка. Какво може да направите, за да защите по-добре журналистите, за да не бъдат застрашавани от някои правителства или от организираната престъпност? Говорим най-вече за жените журналисти, които са заплашвани. Какви инициативи, инициативи планирате да предприемете по точно този въпрос? Danke, Chair. Geschätzte Frau... Следващия оратор, уважаеми дами и господа, имам два кратки въпроса по въпроса за върховенството на закона. Споменахте, че съществува този вариант за обвързване на върховенството на закона с европейските фондове. Е, смятате ли, че това е възможно? Не смятате ли, че това предложение ще е блокирано от съвета? Им беше обявено, че ще има годишен доклад на комисията, свързан с корупцията. Кога ще излезе този доклад? Благодаря ви. Господин Харики. Dziękuję serdecznie. Ja swoje pytanie zadam po polsku, bo polski będzie... Благодаря. Ще говоря на полски, защото става дума за Полша. Поляците са европейски граждани и трябва да имат правото да се чувстват безопасно. Та, първият ми въпрос е, можем ли да наричаме диалог ситуация, в която се след, след посещението в Польша. полското правителство подписва, се подписва под закон, който предвижда дисциплинарни санкции срещу съдиите. Как виждате вие нещата? Възнамерявате, възнамерявате ли да изпратите искане към Европейския съд и да приложите временни мерки? за да се гарантира безопасността на тези съди. Знаете ли за доклада, който обхваща 60, около 60 дисциплинарни процедури срещу съди. Знаете ли, че ам, тези дисциплинарни процедури а, скоро ще бъдат в ход? Знаете ли за подобен доклад, госпожа Йончева? Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Благодаря, господин председателю. Благодаря, госпожо комисар, за информацията, която ни предоставихте. Вие, каже, вие казахте, че е много важно върховенството на закона. Да, имаме големи очаквания, свързани с новия механизъм. Искам да ви привлека вниманието към един основен елемент – свободата на медиите. Моля ви, вземете се сериозно с този въпрос – може да очакваме много действия, редица действия от комисията в тази връзка. Работила съм дълги години като журналист, включително съм провеждала разследвания и съм била ам, в а, зони на конфликти. Тези, а, на тези места е по-безопасно да се правят репортажи, отколкото тези, които се правят с организираната престъпност. Много важно е да се запази доброто име на журналистиката. Ж... По, в някои страни умират журналисти, но в някои страни се унищожават, унищожават журналистиката като цяло. В някои случаи се използват и различни законодателни инструменти. Имам два въпроса в тази връзка. Планирате ли да ам, използвате механизъм на европейско ниво, който да ам, предвижда по-строги мерки или предвижда само меки мерки? Какво ще направите, е, за да гарантирате целостта е, и. Ам, независимостта на журналистиката в Европейския съюз. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар. Искам да кажа нещо, защото господин Халицки ви заблуди. Ние говорим за закон, който се състои в дисциплинарни мерки. Това не са наказателни мерки това а, наказателни мерки а, се предвижат за хора, които да речем, тормозят жените си или извършат някакви нарушения. Тук говорим за дисциплинарни мерки. Има разлика. Нека да не объркваме двете и нека да не подвеждаме депутатите. Госпожо комисар, два въпроса. Говорите много за равенството. Какво възнамерявате да направите, за да се борите срещу дискриминацията срещу християните и християнството в Европа и ам, символите на християнството? 3000 са нападенията срещу християни в Европа по пет нападения на ден. В Полша, например, По време на демонстрациите а, за равенство е имало нападение срещу такива символи. Искам да знам какви ще са критериите, които ще се използват при извършването на анализите. Има случаи, в които а, им дър, европейски служители а, извършват а, селекция или подбор, без самите те да са наминали през а, такъв. трябва да се занимават и с явления като жълтите жилетки, да речем, в Париж. Госпожа Вишневска. Благодаря, господин председателю, уважаема госпожо председател трябва да кажа, че още веднъж вие споменавате нимите нарушения, на върхов... свързани с върховенството на закона. В Полша престъпността намалява, хората се чувстват по-безопасно, има подкрепа от гражданството за мерките, които се предприемат, има подкрепа за правосъдието. Сметната палата пита какви са средствата и процедурите, които ще се използват за анализа на върховенството на закона. Вашето портфолио е доста широко. Необходимо е да правиш диалог и с църкви. По какъв начин може да гарантирате свободата на религията? Свободата на вероисповеданието не трябва да е свързано с отказване от християнските ценности, на които почива европейското културно наследство. Не смятам, че е правилно и премахването на статуя на папа Йоан Павел II от място във Франция. Хората имат право да на свобода на словото. Не трябва хора да бъдат обвинявани несправедливо. Благодаря ви. Няма превод на немски. Може би има технически проблем. Няма превод на немски, така ли? Сега вече има. Не, а, да, аз имах превод, но не забелязах, че няма превод на немски. Не съм слушал на немски превода и не знам. Няма и чешки. Няма превод на чешки. Има превод от чешки, но не и на чешки. Следващия оратор. Ду-ду-ду. Господин председател, госпожо комисар, благодаря ви, че сте тук сред нас. Имам един много специфичен въпрос. Октомври миналата година парламента и съвета приеха много важна директива, свързана е, с, с е, хората, които подават сигнали. Включително и инструменти, за предотвратяване на престъпления, които са свързани с европейското законодателство, с финансови въпроси, безопасност на храните и така нататък. Това е много важна директива, която трябва да бъде като образец за други законодателни актове. Искам да споделя моето безпокойство и да ви попитам какво може да направи комисията, за да гарантира настоящото прилагане на тази директива и транспонирането и в националната директива. Най-добрите практики също са много важни за предотвратяването на трансграничните престъпления, не на последно място свързани с корупцията, както е посочено в директивата. Ще ви попитам и накрая, не е ли а, добре, за да се да се създаде централен европейски орган, в който да съблюдава изпълнението на директивата и да следи за размяната на най-добри практики и информация, като тук говоря най-вече за предотвратяване на престъпления, свързани с прането на пари. Мисля, че съм си отбелязал всички, които искат да се изкажат и че никой не съм пропуснал. Ще дадем възможност и на госпожа Юрова да отговори на всеки един въпрос. Ще организираме и втори кръг от изказвания. Благодаря, господин председателю. Ако ми дадете думата, няма да ви я върна много бързо, защото има много важни въпроси, на които искам да отговоря. ще отговарям на въпроси, като ги групирам по теми. Първо, върховенството на закона. Господин Лев попита за върховенството на закона. И по какъв начин ще бъде описано или анализирано в прегледа. и дали член 7 е довел до някакви подобрения. Ще ви дам допълнителна информация. Спомняте си предисторията. Започнахме да прилагаме член 7 по отношение на ситуацията в Польша през 2017 година, защото там имаше случаи, отнасящ се до нарушаване на законодателството. Ситуацията беше разгледана, оценена от нашите юристи и отговаряше на условията за действие на член 7. Ние смятаме, че процедурата е правилна. Комисията не е съдия не може да реши е, какво точно е нарушението, кое е нарушение или кое не. Затова ние отправяме запитване към Европейския съд по о, конкретни случаи. Държавите членки също трябва да посочат какво разбирате под принципа за върховенството на закона, какви са критериите, къде се слага, къде се тегли чертата за върховенството на закона, за правосъдието, това беше и целта на реформата, когато тя започна през 2015 година. Имаше желание да се подобри съдебната система. Това е нещо, което комисията се опитва да насърчи в държавите членки и ние също ем, оказваме финансова помощ при реформирането на правосъдните системи в държавите членки финансирам обучение на съдиите, използването на дигитални инструменти и така нататък. Та държавите членки трябва да кажат къде е тази а, м, разделителна линия между това, а, кое трябва да се подобри и онова, което е свързано с политизирането на съдебната система – и ам, накърняването на независимостта на съдиите. Дебатът в съвета не доведе до никъде, не се стигна до гласуване, защото нямаше достатъчно наброй гласове. Но в същото време трябва да кажа, че аз от една страна съм разочарована, но от друга страна дебатът по член 7 в съвета е полезен. Този дебат беше необходим. Когато започнах да работя в комисията през 2014 година, спомням си, че тогава смятахме, че трите неща, основните права, върховенство на закона и демокрацията са даденост и нямат нужда да бъдат определени по някакъв начин и че всички сме на едно мнение как да се отстоява върховенството на закона и а, че никой не е над закона, че изборите трябва да са демократични и че а, народа дава властта, тя не се взима. И това все са принципи, които не трябва да се а, определят наново, да се преоткриват наново, но трябва да се ем, стигне до едно общо разбиране по определението за върховенството на закона. Попитахте а, за прегледа на върховенството на закона и кои критерии ще използваме. Аз а, съм за това държавите членки да бъдат включени още от самото начало на подготовката на методологията на оценката. Върховенството на закона и независимостта на а, съдиите, а, противодействие на корупцията, свободата на медиите. Това не е данъчна политика. Ние не работим тук с точни данни и цифри. Има нужда от оценка, от качествен анализ. Работим по създаването на методология, която ще включва конкретни критерии и въпроси за държавите членки, които са свързани с случаи в съответните държави членки. Процесът е, е важен, е, процесът е ясен още от самото начало. Ние работим с, а, подадени ни данни. Ние не искаме при издаването на а, е, доклада за затворенство на закона някой да ни обвини, че сме използвали а, неточни данни, че сме действали пристрастно. Държавите членки трябва сами да определят точките си за контакт, така че те да работят с нас заедно по методологията. Това е нещо, което се опитвам да обясня. Направих, когато бях във Варшава, че този преглед ще сравнява всички държави членки, че се използват обективни критерии, които ще бъдат одобрени предварително, които ще са прозрачни това е нещото, което а, поиска и Полша и то отдавна в Полша и Унгария а, ни питат защо се фокусирате само върху нас. А, вижте какво правят и другите. Да, този а, преглед ще излезе, ще бъде публикуван през октомври след а, надлежен анализ, след а, задълбочена оценка на върховенството на закона в държавите членки. Нещата са логични. Докладът е описателен. Говорим за конституционен баланс. Говорим е, за неща, които засягат държавите членки, за конституцията и конституционния баланс. Докладът ще отрази действителността в отделните държави членки. По този начин ние сме защитени от политизацията. Вие питахте за корупцията, защо комисията не изготви отделни доклади за борбата срещу корупцията. Ние всъщност имаме много убедителен раздел в доклада за върховенството на закона. Този доклад ще бъде издаван всяка година. Той е ежегоден, така че виждате тенденцията и можете да я сравните с предходната. В доклада разглеждаме и медийния плурализъм и е, свободата на словото в държавите членки. Никога не сме имали толкова обхватна оценка. Чрез доклада много по-добре ще разберем какво се случва с върховенството на закона в държавите членки. За нас това е превентивен инструмент, да можем на ранен етап да установим дали има проблеми в някои от държавите. Исках да обясня философията на този преглед на върховенството на закона, защото в момента ние сме на много важен етап. Трябва да спечелим подкрепата на държавите членки. Софи Интфелд попита дали усещам подкрепата на Урсула фон дер Лайен. Да, тя се срещна с министър-председателя Муравецки. Аз винаги съм имала нейната подкрепа за върховенството на закона. И общо, и конкретно в държавите. Мисля, че тя и преди е заявявала в Европейския парламент, че това е принцип, от който не може да се отстъпи. Госпожа Рейнтке попита за връзката между разходването на средства и върховенството на закона. Наистина европейските фондове трябва да се използват по предназначение в държавите членки. Госпожа Функи също попита за това. Никога няма достатъчно пари, няма достатъчно европейски средства. За това трябва да направим максималното чрез Европейския социален фонд, Цифрова Европа и Творческа Европа. Това е финансирането, което може да се използва за приоритетите обсъждани днес. Аз ще следя много внимателно какви са конкретните критерии, какво се прави по програмите, защото защото дяволът е в детайла, така че когато нямаме достатъчно средства, трябва много да внимаваме. Попитахте за тероризма. Тероризмът винаги е неуместен, винаги трябва да бъде наказван. И тук трябва да се работи на всички нива на европейско ниво трябва да е ясна възможността да се работи с Европол, с Евроюст. Европол трябва да бъде достатъчно силен. За Евроюст, за жалост, не мога да кажа същото, но при Европол ще има размяна и на разузнавателни данни. Ние със сигурност трябва да осъществим напредък по събирането на доказателства. Имах много полезен дебат в това отношение и с госпожа Сипел. Трябва по-бързо да можем да разследваме трансгранично. 85% от всички доказателства, с които работи полицията, са цифрови. Цифровите технологии не признават граници, престъпността не признава граници. Ето защо ние трябва да направим колкото се може повече. Също така се надяваме и да продължим работата по тероризма онлайн – Необходимо е винаги при установяване на вредно съдържание то да се съобщава на полицията. Полицейските, правоохранителните служби от държавите членки също трябва да предприемат действия незабавно, ако установят такова съдържание в интернет. Това е много сериозен проблем независимо от коя страна идва, дали от десницата или левицата. Ние трябва да сме много твърди в своята реакция. Господин Яки, ще ви отговоря да. Аз съм доволна от, за тази новина в Польша по въпроса ви за дисциплинарните мерки, ще кажа, че комисията не поставя под въпрос назначаването на съдиите, а правомощията на изпълнителната власт да го прави съгласно член 7. Ние сме много притеснени за наскоро реформирания съдебен съвет в Полша. Това беше проблемът. Според нас реформата доведе до проблем в системата. Съгласно полската конституция този съвет гарантира съдебната независимост в Полша и за това искам да разговарям с представителите на Полша. Но ние ще се върнем на тази тема, за да можем по-добре да си обясним какъв е проблемът по член 7. Важно е да се знае също така, че в други държави членки има установени важни предпазни механизми, например в Австрия, Испания, Латвия, Чехия, Ирландия, Швеция – Ясните процедури при назначаване са разписани в същите тези страни. Germany and, and Czech Republic. Uh, Mr. Yaki asked concrete question. I tried to be... Uh, просто вие зададохте конкретен въпрос и аз се опитвам да бъда конкретна. Но най-общо казано, не смятаме, че трябва да има дисциплинарно производство – в държавата членка трябва да защитаваме високото качество на съдебната професия, тъй като съдиите имат една много отговорна роля в обществото. като аз тук не смесвам наказателни и дисциплинарни производства, но така или иначе, когато съдията направи грешка, трябва да има готовност за дисциплинарно производство. Въпросът е дали това производство трябва да се образува възоснова на това какво мисли съдията – или възоснова на това дали се допитва и прави преюдициални запитвания в Европейския съд. Не това трябва да са критериите за дисциплинарно производство. Господин Тодоревски каза ораторката по раздела за борбата с корупцията, да, ще разгледаме и мерките за обществените поръчки, например, за да видим колко интензивна, колко ефикасна може да бъде борбата с корупцията. На вас ще отговоря, че ние не правим оценка на закона. Когато бях във Варшава, казах, че президентът е в правомощията си да сложи подпис под закона, но комисията също може да направи оценка на това законодателство и да реши дали ще започне процедура по нарушение. Това по оценката. Госпожо Кемпа, вие попитахте какво правим срещу дискриминирането на религиозните групи. Попитайте господин Схинас. Той отговаря за диалога между църквите и за сигурността. Е, самата аз твърдо вярвам, че всички вероисповедания в ЕС трябва да бъдат е, закрилени и ние е, разполагаме с тези инструменти, така че никоя религия да не се чувства пренебрегната. Но можете да чуете повече от колегата, както казах, който отговаря за европейския начин на живот по върховенството на закона и парите в бюджета. Да, тук сме много сериозни. Такъв инструмент наистина ни е необходим. Тъй като е необходимо да има елементарна справедливост. Когато средствата се разпределят в държавите членки, трябва да сме сигурни, че те ще бъдат защитени. Искам да кажа, че не става дума за парите за политиката на сближаване, а за всички фондове. За мен върховенството на закона и механизма по МФР не е панацея за всички проблеми, но все пак ще има възпиращ елемент – и ще напомня на държавите членки, че ако искат да използват средствата на европейските данакоплаци, трябва да гарантират, че съдебната система работи, че корупцията бива наказвана, че при обществените поръчки няма злоупотреби. Това според мен е минимума, който можем да очакваме. Предложението на комисията беше много конкретно. Предложихме и гласуване с обратно квалифицирано мнозинство в съвета. Сега се водят бюджетните преговори. Има различен подход при системата на гласуване. Аз се боя, че е възможно да се стигне до някакъв вариант, който просто да не работи. Уверявам ви, не това беше намерението ни в началото. Комисията ще защитава Категорично първоначалното предложение тази сутрин го обсъждахме с съвета на комисарите и е, нашите мнения бяха абсолютно категорични. Пакета за изкуствения интелект е, ние го обсъждахме много подробно. Каквото и да правим, регламента за данните и защитата на данните на гражданите ще бъдат гарантирани. Ако се запознаете с пакета, който приехме тази сутрин, ще видите много позовавания на общия регламент за данните. Има и раздел за нелични данни, също за анонимизирането на данни. По това също трябва да работим и да гарантираме, че във всеки момент, при всички технологични развития, регламентът ще бъде изпълняван. Днешният пакет не засяга регламента. Целта е развитието на економиката базирана на данните, подготвянето на Европейския съюз като един континент, който напредва в името на благоденствието, но не и за сметка на правата на гражданите. Това ще видите в пакета, който приехме днес. we will also reflect this new uh, uh, development and Освен това, госпожа Зипел попита за прегледа на регламента е, за защита на данните. Предстои през месец май. Тогава ние ще разгледаме не само връзката на този регламент с новите стратегии, но и начина по който регламентът е от полза на МСП, начинът по който се прилага на целия континент. Ние искаме да гарантираме принципа един континент, един закон – Работим с Европейския борд за защита на данните. И накрая господин Тодораче отговаря и на вашия въпрос. Наистина трябва да разгледаме случаите, в които този регламент се използва понякога и за да се възпрепятства достъпа до информация, журналистите биват възпирани, не им се предоставя информация, така че ние трябва да поясним как този регламент да се прилага правилно. Същото говорихме и с Марк Зукерберг преди два дни. Например, данните за научни изследвания, да знаем какво се случва – в черната котия, как се работи с личните данни, какво се прави срещу езика на омразата. Ние просто нямаме данни за това. Отговорът му беше, нашите адвокати много се страхуват от този регламент. Следователно, ние трябва да обясняваме, че целта на регламента не е да не се предоставят данни на научните работници. Но ще повторя това, което казах и в началото. Ние не искаме да преработваме регламента, а да обсъдим точното му изпълнение. Същото се отнася и до ирландския DPA. Знам, че те са под голям натиск заради границите в Ирландия. Аз съм в контакт с техните органи те обясняват, че има достатъчно капацитет, но ще трябва все пак да го увеличат. И като говорите за капацитет, то трябва да се запитаме доколко сме готови. Ние ще увеличим бюджета на Стратком, ще насърчаваме и държавите членки да увеличават бюджета във външната област, отбраната, От данъчния сектор очакваме увеличен капацитет за установяване на противозаконно съдържание. когато то всъщност е форма на дезинформация – ние ще продължим да събираме данни, разузнавателни данни, работим и по европейския план за защита на демокрацията. Ще го оповестим до края на годината. Раздела за дезинформация ще бъде много подробно разработен, както и защитата на журналистите. Това са взаимосвързани теми. Вие попитахте дали става дума само за меки мерки. Ще направим своята оценка. ще погледнем какво е поведението на европейските политически партии там, където ние имаме правомощия на ниво ЕС ще направим препоръки на държавите членки, за да може да се защитят по-добре по време на избори в режим онлайн. При онлайн избирателни, изборните кампании поне половината от държавите членки нямат още конкретни норми – ние също така ще помислим за законодателство срещу дезинформацията, но тук моят инстинкт е да бъдем особено внимателни. Да не въвеждаме цензура. Цензурата не е пътят напред в Европа. Също така съм много против това, данъчният сектор да бъде арбитър на истина. Uh, не можем също така да зависим единствено от технологиите от Марк Зукърбърг и такива технологични гиганти. Не може те да ни казват кое е вярно и кое не. но нашето общество трябва да има по-голяма издържливост срещу дезинформацията. Трябва да се борим с фалшивите новини. И винаги ще се допитвам, защото трябва да се справим. Разбира се, дезинформацията, е езика на омразата, това не е едно и също. Не, че ви получавам но езика на омразата, детската порнография, тероризма, фалшифицирани стоки. Това всичко е част от забраненото съдържание, което не искаме да виждаме онлайн, тъй като не искаме да го виждаме и офлайн. Във факта за цифровите услуги ще работим наистина дезинформацията стриктно, ако трябва да я определим, не е непременно противозакона, но трябва да се справим. Искате да ме спрете до тук, така ли? Ами вие ни обещахте, че дълго ще говорите, но аз съм притеснен. Виждам, че колегите реагират на вашите думи. Имаме още един колега, който иска да постави много кратък въпрос. Благодаря ви много любезно от ваша страна, господин председател. Благодаря, госпожо комисар. Аз всъщност изпратих писмен въпрос на комисията на 6 януари и все още не съм получила отговор. С това мога ли да попитам дали, ако всички сме съгласни, особено вследствие на съдебните решения на Европейския съд, ако разглеждаме независимостта на съдебната власт, трябва да разглеждаме широката картина, а не отделните мерки, които са предприяти. В такъв смисъл, как а, смятате да включите всичко това в една схема, ако не става въпрос за проверка на едно или друго? И във връзка с този въпрос, как може да имаме ефикасен контрол, при положение, че първо държавите членки са тези, които искат да бъдат източник на информация на първо място. И на трето място, в случай на Польша. Съгласни ли сте, че тази последна така наречена съдебна реформа е ново измерение в конфликта с върховенството на закона във връзка с примата на европейското законодателство и а, един опит да се елиминира Европейския съд като един от малкото, една от малкото институции, които а, утвърждават върховенство на закона. И Софи Инфелд също иска кратък коментар, но моля ви наистина кратък. Мисля, че може би съм пропуснала но колегата Драгос зададе въпрос дали може да зададете, дали може да отговорите дали ще има а, специфични за държавите а, препоръки в а, доклада. Същото се отнася господин Ленард. Ако може и моят въпрос за Apple също така да обхванете. Добре, още няколко минути ви предоставяме, само за да приключите. Полша. Новото измерение е продължение на реформите и комисията ще го обхване така, както преди. Ще оценим новия закон и ще предприемем нещо, ако той не е в съответствие. Той казва, че не, е- не сте отговорили и на неговия въпрос ако може да ги обхванете всички. Да, извинявайте, малко хаотично, като че ли отговарях, защото групирах въпросите по теми. Да, за прокуратурата разбира се, че това са прокурори, които са реално а, въвлечени в своята работа и те ще трябва да споделят своето а, време между работа в своите държави и на европейско равнище. И когато а, наистина из тази идея разглеждахме, аз, на мен не ми беше лесно да убедя колегите. Използвах довода, че ни трябват най-добрите прокурори да работят за Европейската прокуратура, защото това ще бъдат много сложни престъпления, финансови. И сега държавите членки трябва да изпълнят това обещание и аз ще помогна на Лаура Киовечи колкото може повече, докато не събере колегиума от прокурори. Ние трябва наистина много е, посветено да й помагаме, защото това е издължение на комисията. Госпожа Янчева, благодаря, господин председател. Само ако мога да напомня и за механизма, механизма за мониторинг на медиите. Yes. Whether the review will end up with country-specific... Да, дали това ще се включи в препоръките за отделните държави. Ще има отделни доклади за държавите, ще има съответствие между оценката на всички държави членки. И ще приключим с оценката за отделни държави членки, но няма да е същия формат като европейския семестър. подаващите сигнали. Имаме все още две години, за да приложим напълно директивата. За някои държави членки ще има нужда от повече работа, за някой по-малко, защото начина по който организирахме директивата беше, че използвахме някои примери от държавите членки, как работят нещата на практика и аз считам, че особено създаването на различните канали за докладване ще бъде много трудно за някои държави членки, но все още те разполагат с време и аз ще ги подпомогна колкото мога повече, особено ако видим, че някои държави закъсняват, за да можем да им предоставим помощ за напълно приложение в срок. Директивата за подаващите сигнали не беше лесна за приемане и трябва да бъде напълно въведена в изпълнение. мониторинга на медиите. На 18 март ще публикуваме годишния доклад за медийния плурализъм, където ще видим нови факти и статистика за условията на работа на журналистите всяка държава членка, законодателството, е, прогнозируемостта на сигурността, свързаното с е, законоправни въпроси, на второ място политическия натиск по медиите, економическия натиск на медиите и включването. Степента на включване в медиите. И на 20 март ще имаме конференция и тогава ще работим с доклада в комуникацията с всяка държава членка, защото Защото след това ще бъде оценката за всяка една отделна държава. Благодаря ви, госпожо Юрова, за това, че положихте усилие за нашия структуриран диалог, да отговорите на всички въпроси. Радваме се, че сте сред нас. Ще се видим отново и с хода на времето ще се връщате при нас, ще ни отговаряте на въпросите. И сега виждаме, че заместник-председателя Схинас чака за да заеме мястото си на подиума. Така че прекъсваме за секунда преди да продължим работата си. И така, връщаме се обратно. Благодарим на заместник председателя Схинас за това, че е сред нас. Продължаваме без да се бавим. Казахме и първия път. Това беше първият етап на структурирания диалог на нашите дискусии. Сега заместник председателя Схинас, който отговаря за насърчаването на европейския начин на живот. Много важни теми за всички наши интереси включително Европейската стратегия за завършване на Съюза на сигурността. Идеите, които имаме за следващия час и половина. Отново, първо ще чуем с координаторите за по две минути, за да може след това да има време за всички членове на комисията ни, които имат а, въпроси, да могат да се включат в дискусията. Радваме се, че сте сред нас. Трябва да изразиме своята благодарност. Имате думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че съм сред вас. Тази зала ми напомня много неща. Тук през октомври бях на своето изслушване и мога убедено да кажа, че ще ме виждате често тук. Ето ме отново сред вас за втори път се срещам с вашата комисия, откакто започнахме работата си на 2 декември. Днес идвам сред вас, за да обсъдим другата рожба на нашата фамилия, а именно Съюза на сигурността. Разбрах, че сутринта има много интересна дискусия за Дъблин. Разбира се, ако има нещо друго, което смята, че трябва да се обсъди, моля, включете се. Но все пак центъра на нашата дискусия, когато се срещнахме за първата Страсбург, беше именно това. По а, Съюза на сигурността, мисля, че трябва да се изправим както срещу традиционни, така и срещу модерни заплахи. И Съюзът трябва да изпълни обещанието си към всички европейци, които да се чувстват безопасно и в домовете, и на улица си, и на улицата. А, аз стоя твърдо зад това обещание и а, стъпвам в. А, Последите на комисаря Джулиан Кинг, който установи тази нова екосистема или една нова галактика на системата за сигурност с различни планети, които се нареждат в една система. Една, един голям успех за комисията, според мен, с която се преодоля фрагментацията съществуваща в тази област с различни слоеви действащи лица. И така, моето намерение е да продължа да изграждам, да стъпя на тази стратегия на, за сигурност. И следващата официална стъпка би била през юни, преди лятото, преди тогава ще представим нова стратегия която ще оформи и опише всичко, което планираме в следващите 5 години. Накратко, как виждаме ние развитието на сигурността в Европейския съюз? Първо, трансгранично полицейско сътрудничество в обмен на информация. На второ място, предотвратяване на радикализацията и тероризма, на трето място срещу организираната престъпност, на четвърто място цифровата ера, нови въпроси като киберсигурност, хибридни заплахи и необходимостта да се а, изгради нашата надежна устойчивост срещу такива заплахи. Както и в миналото, така и сега ще работим в тясно сътрудничество с вас и нека похваля по-конкретно работата, извършена от членовете на Либе, но и а, други комисии в тази област. И така, тези четири области, тези групи теми. Започвам с трансграничната полицейска сътрудничество и обмен на информация – засилване на сътрудничеството на правоохранителните органи, преодоляване на липсата на информация за вътрешната сигурност. Много инициативи подготвяме в тази област. Например, в нашата работна програма за тази година ще предложим по-късно тази година целенасочен преглед на регламента за Европол. Възможност да сме сигурни, че Европол е а, с нужните знания и а, може да подкрепя държавите членки в тези нови условия. И а, е адекватен на непрекъснато увеличаващите се заплахи за сигурността. Нов регламент, нов а, регламент за, от 2018 година за генералния общия регламент за защита на данните. Друга посока в това отношение, друго направление в тази област е оперативна съвместимост на нашите информационни системи, ШИС, системата за вход и изход и ETIAS, които знам, споделяме с вас вярването, че са много важни теми за укрепване на нашия капацитет за споделяне на информация, но също така и възможност за работещите на място да имат достъп в реално време. Ще работим също така и в тясно сътрудничество с Жозе Борел, нашият върховен представител за външната дейност, с, с, по отношение на сътрудничеството с трети страни в това отношение. Нашето сътрудничество с стратегически партньори, съседи ще преодолее някои от липсите, но също така ще бъде и стъпка в посока на превенцията на този вид престъпления. На второ място тероризъм и превенция на радикализацията. Тук, разбира се, трябва да се насочим към първо причините, които водят до подобен вид насилие. Сигурен съм, че с Вера Юрова вече обсъдихте някои от елементите в това отношение. Но радикализацията, която води до а, радикализъм и тероризъм е не само заплаха за сигурността, но е заплаха за нашите ценности за мирно съжителство. Ето защо трябва да се справим с това на европейско равнище. В миналото много широко разширихме подкрепата не само към практиците в това отношение, но и други изграждащи политиката в държави Определили сме 60 милиона евро за нашите практици и за научните изследователи в това отношение, за да имаме реално въздействие на а, място. И така, тук трябва да постигнем споразумение По отношение на единната линия за контакт, това е още по-видимо като необходимост при случилото се в Крайсчърч и за това ще работим по споразумение между държавите членки, за да можем трансгранично да действаме бързо, да можем да наредим премахването на терористическо съдържание, тъй като това съдържание се използва за радикализиране, радикализиране на гражданите и вече е крайно време да се предприеме нещо по въпроса. Същото се отнася и за използването на автоматизирани инструменти. 50 години би отнело да се изпратят милион съобщения и колко трудно би било за Фейсбук да премахне съдържанието от Крайсчърч, случилото се там. така че е много важно да има човешки преглед, да има цялата система елементи, които са концентрирани върху човека. И а, наистина при подхода към Крайсчърч ми се струва, че можем да извлечем а, нужното и да разчитаме на съгласие. На трето място организираната престъпност и киберпрестъпността. Това е екосистема в Съюза, която става все по-важна, вземайки предвид технологическия напредък и начина по който той се отразява на организираната и тежка престъпност. В борбата с киберпрестъпността ще обърнем особено внимание на най-уязвимите граждани, децата, сексуалните похищения и а, онлайн насилието. Също така планираме нова стратегия да приемем срещу а, сексуалното насилие срещу деца за да имаме проактивен, силен отклик и а, работим ръка за ръка, за да закриляме нашите деца. Четвърто и накрая по а, политика за сигурност в цифровата епоха. Дискусия съвсем навремена, тъй като днес комисията представи своя първи опит да постави рамка на едни много сложни процеси, а именно въвеждането на изкуствен интелект и обработка на европейски данни, наистина смятам, че нашия подход към защитата на данните в светлината последните развития трябва да бъде така ефективен онлайн, така както е и офлайн не трябва да се приемат такива нови технологии, доколкото не сме убедени, че те са концентрирани върху човека, защитени а, и спазват правилата за закрила на данните. Миналата седмица представихме а, технологиите от пета, пето поколение 5G – ще бъде една а, наистина много важна технология, която обаче не трябва да е за сметка на сигурността на единия пазар и на гражданите. И същото въжи и за изкуствения интелект. Сега вече ще внимаваме изключително много за мненията на действащите лица, а те не са обичайните тези, които са технологично ангажирани, а в същото време има 20 милиарда евро тази година за изследвания в областта на тази тема, за да имаме по-добро разбиране и за едното, и за другото. В следващите години всички ще трябва да ще имат а, едни смесени отношения с алгоритмите и ние трябва да гарантираме, че разработката на изкуствения интелект в Европа ще бъде европейска. Това е ключов елемент от европейския начин на живот. И това е властта, в която Европа следва да действа сега, за да извърши двете неща, които Европа върши най-добре. На първо място да предостави силна регулаторна рамка и на второ място да я увеличи в мащаб за своя пазар, така че да не се подаде на нарушителите и тези, които искат да заплащат начин, начин на живот. И нека да приключа с е, две важни бележки и двата вече бяха, и двете вече бяха споменати по време на моето изслушване, но винаги е удоволствие да ги спомена отново. Всяко едно предложение за Съюза за сигурност ще включва пълно спазване на човешките права, включително личните данни. Това е мой личен ангажимент, мой личен приоритет – знам и мога да ви убедя, че това ще бъде нещо централно, а не нещо странично. Това ще бъде условие за всичко, което ще проистече от тук нататък по Съюза за сигурност. И втория момент, който ще бъде изключително нужен в по-нататъчното изграждане на Съюза за сигурност е доверието. Доверието ще ни е нужно. Зная, че много части от апарата за сигурност са свързани с това да нямаме доверие в никого, но някак такава е системата, че да бъде функционална, трябва да имаме а, е, доверие в нея. Това не е достатъчно обаче. Това, което имаме, трябва да изграждаме доверие, да изграждаме доверие между институциите на европейско равнище, да изграждаме доверие в институциите на ниво държави членки. Трябва да можем да покажем, че нашата работа не се дублира с работата, която се извършва интелигентно на други нива на обществото. Трябва да имаме доверие в обществото и да покажем, че европейските дейности в тази област могат да добавят стойност, да катализират, да оптимизират сигурността. Благодаря ви. Vice President Skinas now. Благодаря, господин заместник-председател на комисията. Както и преди, ще ви кажа, че трябва да се впишем в отреденото ни време. До 6 часа ще продължи нашата дискусия. Има списък с членове, които искат да вземат отношение, като първо ще вземат думата координаторите. Трябва да се вместят в рамките на две минути. И по, след това ще вземат думата останалите колеги. Господин Ленард има думата. Благодаря, господин председателю. Благодаря и на господин Скинас, че е тук сред нас. Много ви е натоварена програмата. Е, всяка седмица трябва да пътувате до държавите членки по пакета за миграцията. И е, тук се сега при нас, за да обсъждате другата важна за вас е, тема, вашето друго дете, както го нарекохте, вашата друга рожба. За операцията София вчера беше обявено, че плавателните съдове ще бъдат оттеглени, за да се спре незаконната миграция. Как ще оцените тези обстоятелства? Вие подчертахте, че е важно да са надежни системите за данни. Законодателната рамка беше приета по време на миналия мандат и тя е много важна и е стъпка в правилната посока. Държавите членки нямат е, план за изпълнение национално ниво. 16 на брой са те. Не можем да си позволим никакви забавяния. Може ли да окажете натиск върху тези държави членки и да а, е, информирате парламента за текущите развития? Е, Европейската сметна палата прави оценка на, на отделните системи относно само 10 държави членки са готови да използват всички функционалности, свързани с биометричните данни и а, много от граничните служители се оплакват, че има недостатъци. 15% от а, граничните служители са пускали хората без да ги без да задават въпроси, без да ги проверяват. Само 20% са го правили. Какво може да се направи за да се подбрат нещата по 5G? Вие казахте нещо важно, че системата трябва да е сигурна. Тя да, да има ефективно и надежно оборудване. 5G е свързана е, с много неща, които са, се отнасят до мрежата 4G. При 4G има неща, които не функционират, свързани с изпълнението, правоприлагането и така нататък. При 5G трябва нещата да вървят по-добре, отколкото при 4G. Вие може ли да ем, допринесете за това, госпожа Сипел? Благодаря. Ще кажа е, нещо, което беше споменато участие от колегата ми ние приемаме много мерки, закони в парламент и в съвета, но след това изпълнението куца. Оперативната съвместимост беше спомената. Комисарят Кин каза, че ще отнеме години, но а, все още нищо не е започнало. И това е жалко. Искам да спомена много, една много стара мярка, решението от Прум. И това решение все още не е изпълнено. Какво може да направите да заподобрите ситуацията, защото няма смисъл да се приемат нови мерки, ако в крайна сметка те не бъдат приложени на практика. Не можем а, да създаваме нови законодателства, за да запушваме същи пробойни, без да се прилагат съществуващите разпоредби не може всичко да се прилага в онлайн пространството. Трябва да се помисли и за това да има постоянни съвместни екипи за провеждане на разследвания, така че да се събира повече опит на едно място, да има повече експерти, които да действат по-бързо възоснова на опита си. По някои решения е хубаво да се действа съвместно и създава доверие между отделните екипи. Относно експлоатацията на деца и сексуалното насилие фокуса се поставя върху онлайн пространството, но как можем да комбинираме усилията си и в тази област, но да ги комбинираме с ем, действия, отнасящи се до ситуацията на място. В реалния живот, как може да сме по-добри в това да разпространяваме информация, за да бъдат откривани тези хора в реалния живот. Дали е, комисията има яснота как да се подходи в такава ситуация, на която ставаме свидетели, че все повече деца а, са търсени в интернет от лица, които имат недобри намерения и такива хора установяват контакт с деца. Може би трябва да се установява връзка с самите родители, с организациите, да се говори с децата, така че да ги подготвят за такива евентуални контакти и да, те да бъдат предотвратявани на време. Вие споменахте различни въпроси, свързани с социалната кохезия и други. Чудя се какви а, други неща се предвиждат, освен а, средствата, инициативите, за да се подобри ситуацията на място. Може би трябва да работим по различни въпроси на място, защото рамката и условията, предизвикателствата в отделните общности може да са различни, а, но а, въпреки всичко да водя до радикализация. Казах ли ви, че все пак става въпрос за две минути? Госпожа Ентфелд. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да съм кратка. Добре дошъл, господин комисарио. Относно законотворчеството, е, вие ни насърчавате да работим бързо по отношение на е, противодействие на тероризма онлайн. Искаме да работим внимателно, искаме да законодателстваме по правилния начин. Комисията винаги насърчава комисията да действа бързо, а пък съветът от друга страна блокира някои законодателни актове и вие не, е, вие не реагирате, оттегляте законодателство, идвате с ново предложение и парламента трябва да върши двойна работа. Не може ли да е, да мерите с един аршин? правите пред, предложение, ние го обличаме в законодателство и след това съвета ам, блокира решението. Там изборът е много богат. Не може ли, вместо да теглите законодателството в такъв случай, да насърчите съвета да приеме вашето предложение? Ние законодателстваме, а след това съветът блокира законодателните предложения. 10 години след срока, 10 години след срока, повече от половината от държавите членки не прилагат законодателството. Относно ам, ам, неправомерни действия срещу деца. Комисията ни насърчава отново да приемаме бързо а, законодателство в тази област. Ам, Директивата за изпълнението, да, тя също не е прилагане в Словения, Германия и други страни. ПНР, данните, резервационните данни на пътниците. Споразумението с Канада не беше в съответствие с европейското законодателство. Споразумението с САЩ още по-различно от европейското законодателство, но няма правна оценка все още. Защо? И накрая говорим а, за политики за обществената сигурност. Има едно определено престъпление и което взима около 2500 души а, жертва на година. Говори за домашното насилие. Защо не се говори за тази тема като част от обществената сигурност? Госпожо Инфелд, благодаря, господин Фест. Господин Скинас, благодаря ви, че сте тук. Вие споменахте исламск, тероризъм. Бернар Роже е френски социолог и той казва, че областите, които се завладяват от ислямисти, не са заплашени, не са застрашени, а просто само са завладяни от терористите. 150 града са под контрола на ислямисти само във Франция. Това, което е обезпокоителното е, че има пакт между част от е, левите партии, голяма част от левите парите и ислямистските групи. Има много примери и за Франция, и за Германия. Може би има и такива примери за Нидерландия. Те въпросът ми е какво ще предприемете срещу а, тези леви партии, които са петата колона на ислямизма. Участите са и в парламента. В, в всички криминални статистики от а, Германия се казва, че няма връзка тук а, с левите фракции. Госпожо Инфелд, за вас е срам като жена да разпространявате а, такива а, неверни неща. Ако искате да отстоявате европейските ценности, господин комисар, може ли да ми кажете какво може да кажете срещу а, тези поддръжници на а, ислямизма в а, Европа, които идват от средите на левите фракции? Благодаря ви. Благодаря, господин Фест. А, към зелените госпожа Трик. А, процедурен въпрос или нещо? Какво искате да... Искам да кажа, че а, тук се случва нещо ужасно. А, смесват се различни неща. Ем, левите а, партии биват обявявани в какво ли не. Тук се е, смесват а, много неща, левите партии с тероризма, няма, няма доказателства за това и а, това е срамно за Европейския парламент. Да, ще ви дам думата след няколко минути. Това а, беше кръга от изказвания на координаторите. И ще трябва да чуем и зелените, нали? Сега зелените имат думата. Госпожа Бикмонт. Госпожо Интвел, процедурен въпрос. Веднъж за винаги искам да кажа, че е неприемливо да се прави а, връзка между а, крайно левите и а, изнасилванията. В нито едно вероисповедание, в нито една държава ам, изнасилването се приема като нещо нормално. Говорим и за изнасилване от страна на мъже, които са бели, не са мюсюлмани. Не седете, не седете тук и не ми говорете на мен като жена какво трябва да мисля за мъжете, които турмозят жени. Вие разпространявате расистски лъжи. Да, ам, отбелязваме си това, което а, казахте. Ние сме принудени да слушаме това, което казват членовете, независимо какво е това, но е време сега да чуем и мнението на зелените. Благодаря, господин председател, господин комисар. Това, което чухме току-що, показва колко е важно да не водим фалшивия тип разговор, да разполагаме с статистика и за щастие Европол ни помага да го правим и да се борим с крайната десница. Сега ще продължа по основния си въпрос, който бях подготвила. Това е въпрос за основните права. Вие казахте в изказването си, че трябва въпроса за основните права да бъде включен не само в докладите за изпълнение, а и работните планове. Какво означава този подход, като имаме предвид и решенията на Европейския съд за съхранението на данните? Интересно е да чуем вашия подход по основните права? И втория въпрос за екологичните престъпления. Вие казахте, че те са много важни в международното наказателно право, но трябва да помислим и за тези права като източник, тези престъпления, извинете, като начин да се финансира и тероризма. Какви са плановете на комисията? Каква е нейната стратегия тук и какви мерки се предвиждат? Какво се прави по реформата на статута на Европол? На трето място каква е заплахата за сигурност от страна на чуждестранните бойци и техните семейства, особено когато се има предвид, че често им се губят следите. Подлежат ли на контрола на съдебната ни система? От името на екара господин Ваймерс, така ли? Да, точно така, господин председателю. Ще говоря на шведски, така че служете си слушалките. Е, ни намнер ат ет е приоритет... Вие споменахте една приоритетна област в рамките на Съюза сигурността, а именно противодействие на тероризма и радикализацията. Това е нещо много важно и това е важна задача, с която трябва да се справим, за да постигнем социалната кохезия, към която се целим всички. Искам да се спра на една организация, мисюманските братя. Тя се е, характеризира с нетолерантност, сегрегация и връзки с е, тероризма. По време на своя мандат по време на своя предишен мандат парламент отреди средства на тази организация в рамките на социалната кохезия. Не сте ли съгласен, че е проблемно да се поддържат такива групи финансово и в бъдеще, такива, които се застъпват за сегрегацията? във вашето портфолио е да се насърчава европейския начин на живот в тази е, връзка и насърчаването на европейските е, ценности. Не трябва в, та, в такъв случай да се предоставят средства на групировки, които подкопават европейския начин на живот. Госпожа Ернст може да изразите мнението си. Благодаря. Две неща искам да спомена. Да спомена първо Европейската стратегия за сигурността. През юни беше представена. Това е добре. Много стратегии е, е имал през последните години. Въпросът ми е, е какъв, какъв вид ще е оценката, е, която ще е извършен до сегашните мерки за сигурност. преди нещо ново да се направи, трябва да се а, направи оценка на старото, да се изхвърли непотребното. Направили ли сте го вече? Това, което каза госпожа Ейнтфелд. а, да, а, трябва комисията да действа, както каза тя. И кога да очакваме от комисията нещо в тази връзка? Европейския съюз предупреди наскоро, че идват нови терористични заплахи. Съществуват и заплахи от крайен екстремизъм. Има случаи в Германия, Хален, убийството на Варта Любке и задържането или забраната на Комбат 18. Има и други заплахи, които проистичат от крайно десните. Има тенденции, които са свързани с армията, с полицията в Германия. Като опасностите са не само свързани с държавните режими, с администрациите. Има ли от ваша страна някакви размишления, какво може да се направи по отношение на ам, държавните структури, в които съществува крайен екстремизъм? Това е проблем, който съществува не само в Германия. Сега си записах кои колеги още искат да вземат думата, но им давам по една минута. Моля ви, започваме с госпожи, господин Винсън. Uh, uh, Благодаря ви, господин комисар Схинас. Радвам се, че сте тук. Вие споменахте сътрудничеството в областта на сигурността интересуваме как ще сътрудничим в бъдеще с Обединеното кралство. Последният преговорен мандат на комисията съдържаше три компонента общи съответствия, съответствия в сигурността. Ние трябва да се борим с тежката трансгранична престъпност. Как виждате вие връзката между преговорите по економическите въпроси и сигурността. Как можем да сме сигурни, че ще защитим интересите на европейските граждани? Благодаря ви. Изключи се микрофонът. Благодаря ви. Добре дошъл отново, господин заместник председател. Имам само две минути. Е, ще поставя своите въпроси. Първо по стратегията. Е, вие сте започнали работата по оценката. Това е чудесно. Но какво следва на ниво държави членки и решения, които те ще вземат по 5G? Някои държави са по-напреднали от останалите. Те също така са допуснали определени компании до тези технологии. Би трябвало цялата тази мрежа да е взаимосвързана или може би вие смятате, че не бива да допускаме риска да се разпространява. На второ място, всеки днес говори за изкуствения интелект. Имаме етичните стандарти, но смятате ли, че трябва да помислим и за криминализиране, защото тази технология може много и да навреди? На трето място при реформата на Европол предвиждате ли по собствена инициатива да подпомагате разследвания в държавите членки, например – в Малта Европол много помогна. Ще се превърне ли това в практика? Госпожа Йончева, благодаря. Благодаря ви, господин комисар. Много е жалко, че нещо липсва в това, за което говорихме. Корупцията. Преди антикорупцията беше част от Стокхолмската програма, но сега вече не е част от дневния ред за сигурност. От това, което разбирам, няма да е част и от, вътрешната, от стратегията за вътрешна сигурност. Това е много жалко, защото е добре да имаме механизма за върховенство на закона, но това не е достатъчно трябва да има много силен плавоохранителен елемент. Господин Шинас, вие разбирате, че корупцията е разрушителна за много държави. Съгласно доклада на ИПРС, България губи всяка година 11 милиарда евро заради корупцията. И няма съмнение, че тези пари се инвестират, тъй да се каже, в най-различни трансгранични престъпни дейности. Затова искам да ви попитам, ще дадете ли приоритет на борбата с корупцията в новата стратегия? На второ място повече от всякога виждаме, че корупцията влияе на Европейския съюз. Тя може, може би да навреди и на новия начин а, на живот в Европейския съюз. Тук ни трябват, може би, подходящите инструменти – и се извинявам, че сега трябва да тръгна, но ще проследя дискусията онлайн. Благодаря представителя на Зелените. Благодаря ви, господин комисар. Ако обществените органи искат да разпознаят незаконното съдържание, аз нямам нищо против – но не можем да приемем международни частни корпорации или техните зле платени служители да го правят и да решават какво можем да пишем или не в интернет. Това е неприемливо. На второ място съхранението на данни в крайна сметка комисията след решението на Европейския е, съд ще започне ли процедури за нарушение срещу държавите членки, които не са престанали това произволно е, съхранение на данни? И накрая темата за предполагаемата сигурност ще бъде ли част от вашата стратегия? Ние сме в едно интересно положение. Много хора се чувстват заплашени от престъпността и не си дават сметка за реалното ниво на сигурност в Европейския съюз. Господин Босаде. Благодаря, господин председател. Ще говоря испански. Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че виждаме, че за да се защити европейския начин на живот, комисията трябва първо да напомни на депутатите в Европейския парламент, че трябва да има зачитане на плурализма, а не да си крещим едни на други. Два въпроса. Първо, вие говорихте и ние сме наистина за да се избегне радикализацията онлайн, да се следи за терористичното съдържание онлайн. Какви са мерките ви за контрол на религиозните центрове, които са най-голямото място за разпространение на джихадизъм, най-важният фактор за радикализация. Така че не е само интернет. И още нещо по отношение на сексуалните престъпления. За жалост в Испания много често на Балярските острове виждаме, че се посяга на децата точно в центровете, които трябва да ги защитават. Какво ще направите така, че свободата на децата да не страда само заради интернет, а от самите организации настойници, които не се грижат за тях както трябва? Госпожа Дали Гое. Благодаря, господин председател. Искам малко повече подробности от господин комисаря. Как ще подобрите киберсигурността? Днес комисията говори за заплахите и подходът, който предлага, според мен няма да реши проблема. Имам конкретен проблем. Някои от най-тежките трансгранични престъпления се случиха заради това, че софтуера на разузнавателните служби имаше много уязвими места. Те искаха да използват тези системи като кибероръжия. Интересуваме какво ще направи комисията срещу този начин на работа на разузнавателните служби, който подкопава националната сигурност. На второ място – има хора, които наистина се грижат за мрежата, но когато установят нейните слаби места, се страхуват да ги докладват, защото смятат, че може да ги обявят за киберпрестъпници. Как ще направите така, че те да могат да си свършат работата? На трето място 5G, много важна тема. и други колеги я засегнаха. Трябва да има наистина криптиране от устройство към устройство. Много е важно това като първа линия на защита. Комисар Йохансон заяви, че трябва да се види какви са законните методи за защита при мрежите 5G. Не бива вие да анулирате системата, така че всички да станат още по-беззащитни. Господин Роберти, господин Скинас, като говорим за организираната престъпност и тероризма, няма как да не споменем и финансирането на тероризма, борбата с изпирането на пари. Това са важни теми, но вие не ги споменахте. Бихте ли казали нещо повече? Също така, миналата година комисията изготви доклад по борбата с изпирането на пари и критикува липсата на усилия в много европейски държави. Какво ще направи вашата комисия, за да подобри положението в различните страни? Брекзит, освен това, може да се отрази зле, защото ние ще имаме нужда и от техните данни срещу изпирането на пари. Защо не създадете Европейска агенция за координация, за обмен на информация и на добри практики? На второ място. Тази година видяхме урязване на средствата за Евроюст. Доста драстично при това. Смятате ли, че това помага на борбата с организираната престъпност? Господин Османи, благодаря ви. Благодаря ви, господин заместник председател. Няколко въпроса. Години наред в Холандския парламент водим дебат за нежеланата намеса на трети страни. Ние трябва да намерим начин да се справим. Такива страни се намесват в нашите институции, изпращат подставени лица, работят срещу нашите либерални ценности и приобщаването в нашето общество. Ние не сме единствения. Вчера президентът Макрон – също обяви мерки срещу сепаратизма. Виждате ли тук някаква роля на ЕС? И конкретно на вас като комисар. Господин комисар, много внимателно слушах това, което казахте. Вие казахте какви са вашите приоритети. Четири пъти споменахте ам, нещастните събития в Крайст Чърч, които нещо, което се е случило на другия край на света. Не сте споменали това, което се случва в Завентем и това, което се случва в Малбек на няколко а, стотин метра от тук или по това, което се случи в Страсбург. Има много интересна интернет страница, а, свързана с свободата на а, вероисповеданията, religion.com и там а, се посочва, че в Европа има 20 терористични нападения а, с от религиозни подбуди? Защо говорите за това, което се случва на другия край на света? Официалната статистика е им посочена от шведското правителство. 58% от изнасилванията в страната са извършени от лица, които не са шведско граждано, шведски граждани. Ами, някои говорят, че това са фалшиви новини. Може ли да кажете къде мога да се оплача, къде мога да подада жалба срещу обвиненията, че се разпространяват фалшиви новини? Госпожа Фолът, благодаря ви, господин комисарио. Когато говорим за сигурността, трябва да отреди място и на Frontex. Това е нашата най-голяма агенция и играе много важна роля според председателя на съвета господин Мишел трябва да се трябва да се урежат средствата за Frontex 40%. Дали това е така? Защото ако е така, Frontex ам, няма да може да се развива в бъдеще защото по-нататъчното развитие на Frontex може да доведе до разрешаване на проблемите ни по външните граници. Има много случаи, в които желаящите да подадат молба за убежище са били отпращани насилствено. Как може да се предостави закрила на тези, които искат? Госпожа Дебо? Не? Добре, благодаря ви. Мисля, че никога не пропуснах. А, господин Пападакис, опитайте се бързичко да си зададете въпроса. Благодаря ви. Господин Схинас, от дебата разбираме как крайната десница се възползва от политиките на Европейския съюз, включително и по нашите граници. Европейският съюз трябва да реагира. Какво мислите вие за бежанците и за мигрантите? Ние сме в една ситуация, която е абсолютно неприемлива – Що се отнася до границите, вие сте запознат с идеята за плаващи бариери, които Гърция иска да наложи. Имаме и мисията София в Либия. Всичко това е една взривоопасна комбинация – Бежанците и мигрантите са жертви на войната, но те са обект на тези мерки. Дъблинския регламент доведе до това, че гръцките острови се напълниха с мигранти, но какво правите вие срещу репресията на мигрантите? Благодаря. Благодарим предварително на заместник-председателя Схинас. Той си води бележки, за да може да даде отговорите, но нека ви напомня, че имаме още една точка, последните 45 минути този следобед. За това ще ви дам 15 минути за отговор. Знам, че не е достатъчно. Благодаря ви, господин председател. Първо, благодаря, че вие произнесохте името ми правилно. Много малко го правят. Повечето казват схинас. И тъй, ако започнем от операция София, в момента не ми се иска да се произнасям по решението на съда, съвета по външни работи от вчера, Особено като се има предвид, че бъдещата мисия София едно, примерно, или нещо друго, не знам как ще бъде наречена, няма да попада в обхвата на правомощията на общността. Има все още празноти, вратички, които позволяват на държавите членки да извършват контрол над оръжейното ембарго и да следват заключенията на Берлинската конференция, подкрепени от Европейския съюз, но Същевременно географското разположение се съобразява с миграционните потоци и ангажимента да се прави оценка на последиците от миграцията. Министрите на външните работи от държавите членки според мен са достатъчно мъдри, те разбират, че задачата е много трудна, но според нас това е задача, която може да изпълни различните цели. Оперативната съвместимост, тя е важна за вас, съвсем разбираемо. Още от началото казах, че ние ще подкрепяме оперативната съвместимост с средства, с продължаване на изготвянето на доклади и проекти срещу нарушенията. Имаме и работата на Еолис. Аз наскоро се срещнах с директора на Еолиза. Той ме увери в е, ангажимента да има резултати колкото се може по-бързо. По биометриката и решенията на Европейския съд, знаете, че сме направили предложението за Евродак – аз съм убеден, че ще работим по него като част от пакета. Съгласен съм с вас, трябват ни систематични регистрации. По 5G. Аз бях на конференцията по сигурност в Мюнхен по време на уикенда и се изненадах приятно, че нашият подход на котията с инструменти от преди 10 дни се приема широко като европейския начин да се реагира на всички тези проблеми. Да, има много проблеми на сигурността, но също така и на геополитическото измерение. Много се радвам, че тази система, тази архитектура – започва с тъй наречения тулбокс, но предвижда и по-нататъчни стъпки, които да позволят на Комисията и Европейския съюз да следят риска и да го докладват, особено по отношение на критичната инфраструктура. На госпожа Зипел и въпроса за изпълнението ще отговоря, че няма нужда да се убеждаваме взаимно. Аз казах, че ще бъдем неотстъпни. За нас изпълнението е изключително важно. Разбира се, аз не мисля, че трябва винаги да има нещо ново, преди да сме изпълнили старото. За Прюм продължава работата по проучването на изпълнимостта. Ще видим дали има възможност да се отиде и по-далеч. Сексуалното посегателство срещу деца. Тук имаме нужда от нов подход, затова имаме и нужда от нов мандат за Европол – от моите разговори ми става ясно, че те работят много успешно възоснова на настоящия мандат, но има възможност и за работа, например, заедно с частни компании, за да се случи това, индустрията, гражданското общество, правоохраняването и местните и технологични общности трябва да работят заедно по радикализацията. Разбира се, че нашата мрежа продължава да се е, насочва към тази тема. Тук е много важно да се работи с професионалистите. 60 милиона евро са заделени за този проект. Но ще бъда много ясен. Няма панацея не може просто да натиснеш копчето и радикализацията да изчезне от само себе си. Необходимо е да се работи на всички нива, с затворите, в затворите, в училищата, в религиозните общности, църквите, навсякъде. По много интересното и достойно за публикация предложение на госпожа Интвелд, аз съм напълно съгласен, стига тя да намери начин за Европейския съвет да включи това в своите заключения. Това много ще ни помогне да го осъществим, иначе трябва наистина да проявим голяма степен на творчество, за да го въведем в областта, в която говорим. По PNR. Вие казахте каква е вашата чувствителност, докладите са по подготовката, ще съдържаме, съдържате е, нормативен анализ и ще бъдат представени през следващите месеци отново. е, тук става въпрос за ангажимент, че това трябва да се направи по-скоро колкото може по-скоро. Няма да удостоя бележките на господин Фест с отговор. Вероятно, единственото, което ще кажа е, че за 75 годишнината от Аушвиц а, го посетих и бях там с а, лидерите на свободния свят. И това, което си помислих е, че исканията, изискванията на нашето минало. Нашите истории не са свързани с мигрантите. Следващия въпрос. Задържането на данни, съхранението на данни, позицията ни е съвсем ясна. Първо трябва да изчакаме решенията на съда и след това да решим последващите стъпки. Също така да има изследвания на приложимостта Смятам, че има и ангажимент за анализ, също изследвания за форсайт, така че няма да направим предложения, докато няма висока степен на сигурност, че те са основани на ясни свидетелства и доказателства. Уважаеми колега, който ни по... зададе въпроса за връзката на финансирането и тероризма, а, искам да ви уверя, че Европейската комисия не финансира екстремисти. Напротив, ние имаме много а, строг одит на всички финансови намеси и ако се появи каквито и да било а, знаци за обратното, а, всъщност ако имате такива, с радост а, бих ги прегледал. А, сега по следващия въпрос. Около 20 доклада има до момента за Съюза за сигурността, публикувани от комисията и в момента също така сме в а, много подробно усилие. Полагаме с всички части на комисията, за да допренесат всички звена на комисията към стратегията. Ще последваме всичко това с оценка на въздействието и с конкретни мерки, които ще дойдат по късно тази година. По Обединеното кралство, аз самият не обичам много да говоря за Брексит. Това е част от нашата по-негативен програма. Предпочитам да говоря по-скоро по положителния дневен ред, но тъй като вие ми задавате въпроса, ще кажа, че работната група на Мишел Бърние ще трябва да го договори това с хода на времето, разбира се, информирайки държавите членки. И според мандата, който представихме и съветът е приел, партньорството за сигурност ще се договори отделно, защото със сигурност няма да поставим сигурността като залог на сътрудничеството. Много интересни коментари имаше днес. Много внимателно си меря думите сега, като казвам това, че имаше известно сътворяване на историята в колегиума с тази рамка за разработка на изкуствен е, интелект, ние сме единствената сила в света, която има нещо подобно. Въпросите, които ние си задаваме, а именно кой управлява алгоритмите и как обществото ще гарантира, че алгоритмите не остават само при инженерът Джо, а ще има някакъв а, начин на обществото да, да вижда това, което се случва. Ролята на Съединените щати тук е много видима. И въпросът за Китай не е игнориран. Така че днес беше историческа стъпката и бих насърчил всички със своите мрежи да допринесат към консултационния процес за европейската рамка за изкуствен интелект. Също така смятам, че трябва да се концентрираме върху сътрудничеството с трети страни и новите заплахи, области, които трябва да обхванем. Въпросът на госпожа Йончева за корупцията в рамките на нашето управление, административно управление в рамките на Европейския семестър има 8 държави членки, които са получили конкретни, конкретни препоръки по корупцията. Механизмът за върховенство на закона също обхваща корупцията и а, ние също така ще преразгледаме и наказателно-правното законодателство, ако е необходимо по радикализацията. Мисля, че вече обсъдихме темата. Важно е също така да се обхване и местното равнище. Не смятам, че радикализацията е единствено и само в Брюксел. По криптирането наистина преговаря се по предложението и вече имах възможност да кажа на тази комисия, че нито едно право не е абсолютно и смятам, че гражданите означава, задължа, извинявайте, е, заслужават да бъдат уважавани. Утре предстои е, изклю, извънредния съвет. Има някои, които смятат, че няма да успеем да постигнем съгласие, други е, считат, че ще успеем. Аз смятам, че могат, е, можем да разгледаме по-философски нещата. Е, смятам, че пакета, предложен от е, Шар Мишел, заслужава да бъде разгледан. Е, и освен това, в момента е, нашият пакт за убежище и миграция е с окончателен вид и трябва да придружим нашите амбиции с действия, нашите цели с средства и ресурси. Не можем да продължаваме нататък в тези области за миграция и сигурност с тази асиметрия на очакванията и реалността би било огромна а, грешка още повече, че идеята за тези процедури в това отношение е важно да има ч... а... ясен дискурс, за да знаем, че можем да следваме нашето законодателство. Председателката Фон дер Лайен, която ще представи комисията утре в съвета, е напълно наясно за всички тези чувствителности, които обсъдихме и сутринта в колегиума. Накрая, господин Бладакис, запитахте и в миналото сте се опитвали да ме убедите, че заради това, че крайно десните използват а, понятието европейски начин на живот, аз пък ще го обърна това и ще ви кажа, че ние трябва да кажем, че е, какво означава, означава европейски начин на живот. Аз не слушам това, което те говорят. За, по въпросите за миграцията трябва да имаме е, яснота, трябва да не викаме, да нямаме някакви девизии и да а, е, ги а, ограничаваме. Много хора се опитват да предложат прости решения на много сложни проблеми. Но историята показва, че те не са прави. Добрите решения са тези в средата, които обхващат всички аспекти на определен въпрос. Благодаря много. Наистина ценим възможността да можем да говорим с вас за стратегията на Европейския съюз. Всичко, което е необходимо за портфолиото по което вие работите. Обеден съм, че го, господин Роберти ще се оплаче, че неговия а, въпрос не е получил отговор. Какво мислите за Агенцията против пране на пари и за ограниченото финансиране? Може би един последен коментар? В предпоследното си изречение казах, че преговорите по многодишната финансова рамка трябва да се уравновеси нашите амбиции, цели и средства. И съм убеден, че и с Вера Юрова имахте възможност да обсъдите тези теми. Все още имаме още една точка от дневния ред, затова моля да останем в залата, защото имаме още една сериозна точка, проекто доклада по толкова технически въпрос, който определено ще изисква нашето внимание в последните минути, които ни остават, за да можем да изчерпаме днешния дневен ред. Okay, colleagues, let's move because time is of the essence. Yes, we still have a point to go. As I said, it's a... Моля ви, колеги, нямаме време. А, може за тишина, моля за тишина в залата. Заемете местата си. Имаме още една точка от дневния ред. Запазете тишина в залата. Точката е свързана с решението за изпълнение за началото на автомати автоматично, автоматичен обмен на данни, що се отнася до дактилоскопските данни с Обединеното кралство. Какво се случва? Обединеното кралство вече не е член на Европейския съюз. С всичките свои последствия. Така че това ще се случи на 31 декември от януари. Обединеното красо ще е трета държава. Все още предстоят доста преговори. Само за 10 месеца трябва да постигнем новото споразумение за бъдещите взаимоотношения между Европейския съюз и Обединеното кралство. И в тези условия, които са изключително стресиращи, комисията има намерение да приеме решение за приложение за обмен на данни. И съветът ще приеме това решение за този вид нови данни, дактилоскопски. И тук трябва да участва и Европейския парламент. И така беше поискано това становище от Европейския парламент. В рамките на 3 месеца докладът трябва да бъде гласуван в първата мартеска пленарна сесия, така че ние трябва да побързаме и трябва да ускорим темпото. Тук сме, за да чуем съвета и комисията по това решение. И така, за да обменим мнения по този обмен на данни. Аз обаче съм и докладчик по този доклад. И трябва да припомня, че съвета почетаява в своето предложение, че Обединеното кралство няма намерение да спазва всички изисквания на решенията от ПРУМ решението от Промо 2008. Спомняте си ги. Там има проверка, която се извършва, за да се определи как се публикуват данните за запозрени лица. Защото Обединеното кралство каза, че няма да включва данни за запозрени лица, само за лица с осъдителна присъда. И когато а, изтече срока на решението за Обединеното кралство, това е декември тази година, и тогава Обединеното кралство става трета държава, трябва да се приеме нов инструмент, така или иначе. И така, тогава ще бъде прието това решение, което не означава, че ще имаме, че ще имаме нова рамка, но ще трябва по някакъв начин да обменяме данни с тази държава. всичко, което фигурираше в решението от Прум, е свързано с изисквания, които трябва да се запазят. И сега госпожа Матея Петкович от Хорватското председателство, която ще ни обясни логиката за всичко това. И след това ще имам известно време, за да разгледаме конкретните въпроси, които имаме предвид. Аз съм докладчик, за това отнемам известно време. Искам да имате предвид, че съвсем напоследък, на 12 февруари, Европейския парламент в пленарна сесия прие резолюция, подкрепена от 543 депутати, най-големите групи в парламента подкрепиха тази резолюция и в нея посочихме, именно тези думи. Обединеното кралство не може да разполага с пряк достъп до информационните системи на, на Европейския съюз и да участва в управителните съвети на тези системи. И всеки обмен на данни с Обединеното кралство трябва да е обект на условия, ясни условия и проверка, включително тако, да има такава степен на защита на данните, каквато е залегнала в европейското законодателство. А чухме примерът Борис Джонсън, който каза чисто и просто, че ще, ще определят свои собствени стандарти за данни и няма да спазват стандарти на европейското законодателство. Няма повече да го правят. Казаха го ясно. Тоест, това, което казвам, е, че е съвсем основателна нашата загриженост, че няма да има реципрочност в обмена. И тези стандарти за данните, които трябва своевременно да се приложат. Което означава, че е малко вероятно недостатъците, които видяхме наскоро в системата ШИС, второ поколение, с много сериозни нарушения от страна на Обеденото кралство предаване на данни на трети държави в разрез с изискванията на европейското законодателство в това отношение, не можем да гарантираме, че тези недостатъци ще бъдат преодолени ето защо трябва да чуем с известна загриженост и с надежда да бъде преодоляна тази, тези притеснения от това, което председателят на Хрватското председателство ще каже – как ще комуникираме с Обединеното кралство и какви ще са проблемите с приложението на това решение. И така ще чуем от Хрватското председателство и след това ще обсъдим. Имате думата. Здравейте на всички. Благодаря за думата, господин председател. Уважаеми членове на Европейския съюз, като съветници по ПВР, от името на председателството искам да представя позицията на съвета за проекто решението за обмена на дактилоскопски данни с Обединеното кралство. В съответствие с приложимите процедури, съветът подаде на Европейския парламент на 12 декември 2019 година проекто решението за изпълнение. Искаме да подчертаем, че приемането е възможно от правна и техническа гледна точка и също така е много важно от оперативна гледна точка в контекста на вътрешната сигурност. По време на преходния период, след оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз, обмена на ПВР данни се прилага по този начин с Обединеното кралство до края на преходния период с другите условия, а, свързани с член 137. От своя страна Обединеното кралство е готово да прилага решението от ПРУМ. Съветът оцени нивото на приложение и разпоредбите от ПРУМ, що се отнася до обмена на дактилоскопски данни и а, има своите заключения. И в последствие беше разработено проекто решението, изпратено сега в Европейския парламент с цел а, да се изготви доклад. С оглед на важността на това да се включат профилите на заподозрените лица, информационните системи, особено що се отнася до трансграничната престъпност и тероризма. Съветът иска до 15 юни 2020 година Обединеното кралство да преразгледа а, своето решение да изключим от профилите дактилоскопските данни. Ако оперативният опит натрупан по Прюм и обмена на дактилоскопски данни – до 15 юни 2020 година не е довел до това Обединеното кралство да уведоми съвета, че ще промени тази политика, се е, прилага следния сценарий. Съветът следва да преоцени е, обстоятелствата с оглед на продължаване или преустановяване на автоматичния обмен на дактилоскопски данни с Обединеното кралство. Съветът би бил е, благодарен ако парламентът може да приключи своята процедура, за да позволи приемането на а, решението и да се позволи съответния обмен на данни. Що се отнася до оперативния опит с а, ДНК данни, обмена на ДНК данни, а, такъв обмен се и завършва от юни 2019 година и повече от 50 000 попадения са генерирани от 7 държави членки от кра... до края на 2019 година. Какви са причините и защо иска съветът да приеме това и решение за приложение? На първо място и най-важно, за да може да се засили вътрешната сигурност и да се подкрепи работата на правоохранителните органи. Оперативния опит с Обединеното кралство в случая на ДНК показва чудесни резултати. Повече от 50 000 попадения, генерирани във втората половина на 2019 година. При повече от 8000 от случаите държавите членки успяват да идентифицират лицето, което е свързано с съответния профил, който не е а, все още идентифицирано в тяхната собствена база данни. Ще ви дам пример. В 1543 от случаите френски неидентифицирани ДНК профили от следи събрани по време на разследвания и принадлежащи на все още не а, идентифицирани листа, а, лица а, са с попадение от а, данните от Обединеното кралство. По подобен начин имаме и а, работа от страна на Германия също голям брой попадения. Тези данни показват колко добре работи механизма за обмен на данни по Прюм за, в полза на вътрешната сигурност на Европейския съюз. Вътрешната сигурност в рамките на Европейския съюз е изключително важна за всички ни и дори и едно попадение по Прюм с Огненото кралство до края на 2020 година което да доведе до предотвратяването на тежко а, престъпление, струва прави обоснована необходимостта да приемем това решение. Ако търсим причини защо Евро... Обединеното кралство да а, спазва европейските стандарти, то това е, че наистина би било от, от интерес и за Обединеното кралство. Ако не се а, съобразят политиките, то тогава Обединеното кралство рискува да не участва в обмена по Прим и а, не само обединен, а, европейски държави а, се възползват от тези попадения. Повече от 3300 попадения има от страна на Обединеното кралство в, с профили, генерирани от а, държавите членки. Що се отнася до взаимоотношенията с Обединеното кралство след а, преходния период, те ще са обект на предстоящите преговори и за по-нататъчна информация а, в това отношение аз бих отправила, отпратила към комисията. Благодаря. Like Искам ви да се спрете на нещо, което казах аз, свързано с системите за регистрация на моторни превозни средства и ДНК. Трябва да разгледаме ситуацията точно Обединеното кралство в тази връзка. Обединеното кралство ам, не изпълнява условията, свързани с регистрирането на моторни превозни средства и а, ДНК. So it means, it means that member states това означава, че на държави членки им е, е отказвано да имат достъп до такива данни е, в системите на Обединеното кралство. Мисля, че вече отговорих на този въпрос. Uh, uh, това ви дадох и примери по отношение на размяната на данни за е, ДНК. Имаме 7, 7 7 такива искания за година от държави членки. От комисията, представителя, може ли да каже каква, какви са основания, които се крият за това решение? Благодаря, господин председателю. Мога да съм много кратък относно комисията. Разбира се, ние си от... взимаме предвид вашия доклад. Искам ние подкрепяме изцяло реципрочност по отношение на Прюм, реципрочност с Обединеното кралство. Това е процес, който се ръководи от съвета и съвета ще вземе решение по това решение за изпълнение. Можем да потвърдим и във връзка с това, което каза председателството, че е, Прюмското е, решение остава валидно до е, изтичане на транзит на преходния период. И Обединеното кралство трябва да изпълнява съществуващите условия за прехвърлянето на данни по решението от Пръм. Това е решение за изпълнение, което е в унисон с правилата, които съществуват. Има оценка, която е направена от съвета. Тя е много точна, цялостна и убедителна. Относно бъдещето, искам да ви припомня, че след референдума от 2016 година, комисията винаги е следвал един подход, който е винаги е, свърз, бил свързан с, с законодателната дейност, с техническите въпроси и е, това трябва да се прилага и в бъдеще. Правилата трябва да се спазват до края на годината и предложението трябва да бъде подкрепено според нас. Относно въпроса ви за ДНК и за регистрирането на МПС, Представени са ви данните за размяна на ДНК данни. Има и размяна на пръстови отпечатъци. Също са ви представени данни относно регистрацията на МПС. Не сме започвали оценка на размяната на тези данни. Няма. И изпълнителното решение в тази област все още не е влязло в сила, в действие. Да, разбираме естеството на тази процедура. Провеждат се консултации, но Европейския парламент е упълномощен и има право и задължение да даде своето становище по тази процедура трябва да се проведат преговорите с цел Обединеното кралство, когато стане трета страна, да се придържа към европейските стандарти, за да може да се обменят данни. И има решение, което трябва да бъде взето. Но каква е ситуацията сега? Да, осъществява се обмяна на данни, но доколкото ние знаем, само 7 държави членки, само 7 от 27 разполагат с данни, получават данни от Обединеното кралство. Но Обединеното кралство е включено в решението от Пръм и трябва да обменяме данни с Обединеното кралство до края на тази година. А след това вече не би трябвало. Комисията е пазител на европейските договори. Как ще действате след 31 декември? През, през януари Обединеното кралство става трета страна. Ще обменяме данни, ще получаваме ли данни от тях и те от нас, и то по нерегламентиран а, начин. Трябва да има правни правила, а, съгласно които да се осъществява това. На 15 юни съвета трябва да оцени своята, трябва да оцени възможността за размяна на данни за заподозрени лица. Имаме само 6 месеца до края на ам, този преходен период. Имам правит от 15 юни до края на годината има само 6 месеца. Какво ще се случи с размяната на информация, с обмяната на данни? Каква ще е правната рамка след 31 декември? Вие сте и председател и доклад, но вие казахте, че ще дадете възможност на другите политически групи да вземат отношение. right decision, we трябва да се възползваме от останалото ни време. Какво ще се случи след края на преходния период? Каква ще се е правната рамка и каква ще е ролята на комисията да следи, че за следи за изпълнението на европейското законодателство, след като Въведеното кралство стане трета страна. Ако до 1 януари 2021 година няма ново споразумение и преходният период е свършил, това означава, че връзката към системата от Пръм ще бъде прекъсната. Нека сега докладчиците в сянка да вземат думата. Госпожа Лима, имате думата. Thank you so much. Благодаря ви за всичко, което казахте. Искам да благодаря на председателството и на комисията за информацията, която ни предоставиха, защото има някои въпроси, които исках да задам, но им беше отговорено предварително. Ако ми позволите, ще кажа нещо съвсем накратко на френски. Um, à cause du contexte, je voudrais vraiment би трябвало, като се има предвид контекста, да се каже, че аз имам голямо уважение към работата на Мишел Бърние, е, който иска да представлява 27-те. Казвам го, защото ми се струва много важно нашата позиция да бъде безукорна по отношение на Обединеното кралство. В крайна сметка искам и да кажа, че трябва да уважаваме британците. Великобритания е страна, която е на път да стане трета страна, с която искаме да имаме възможно най-тесни отношения в интереси на Обединеното кралство и на Европейския съюз. Наистина исках да направя този увод в... на френски, сега ще премина на английски. Тероризъм. Относно престъпността и тероризма, смятам, че е много важно да се гарантира добро сътрудничество с Обединеното кралство, както днес, така и след преходния период. Ние трябва да определим по какъв начин ще се осъществява сътрудничеството в бъдеще, що се отнася до противодействие на международната престъпност и тероризма. Обединеното кралство предоставя пръстови отпечатъци от 9 милиона осъдени лица. Има и много профили с ДНК, които са включени в мрежата. Това е подани от 2019 година. Обмяната на данни с Обединеното кралство се осъществява с повече страни е, Нидерландия, Австрия, Германия, Франция и така нататък, доколкото знам. И тези данни са ам, много полезни от оперативна гледна точка. Обединеното кралство разполага с най-голямата база данни в Европейския съюз, що се отнася до ДНК и пръстови отпечатъци. Аз смятам, че ако се откаже а, а, достъп на Обединеното кралство до мрежата, всъщност ще е наказание за нас, защото ние няма да имаме достъп до а, данните в системата на Обединеното кралство. Аз не обичам тази дума наказание, но няма как. Европейския парламент е дал на екипа на Бърние много ясен мандат, особено, защото отнася до обмяната на чувствителни данни в областта на сигурността. Но е, трябва е, екипа на Бърние да си свърши работата и е, след 31 декември 2020 година. Почти свърших. Искам да кажа, че е, по, е, и по двете причини смятам, че ще е трудно да не се приложи това, което се иска от комисията. Първо, ние сме отговорни за сигурността на нашите граници, най-вече се отнася до международната престъпност и тероризма. Трябва тук да сме наясно, че говорим за а, трансгранична престъпност и тероризъм. И, и говорим за това, че ако не получим данните за някое заподозрено лице, това означава, understand why we would say no in this case. And I want to put ще е необходимо да бъде предоставена допълнителна информация от гледна точка на данните. Обединеното кралство е изпълнено всички предварителни условия е, от Пръмското решение, особено по глава 6 и ам, разпоредбите, отнасящи се до защитата на данните. Наистина това е много сериозен аргумент your kind understanding because uh, the time limit is 8.30 and... до 6 и половина ни е, ам, отреденото време. Госпожа Интфелд, практи... имам а, предложение. Не може ли тук да проведем заседанието на координаторите вместо да ходим в друга сграда за заседание, което ще продължи 10 минути? Колегата току-що призова да проявим уважение към Обединеното кралство. Да, аз наистина питая добри чувства към британския народ, но към правителството не е така. Трябва да разберем тук в какъв ред са нещата. Комисията слага коня зад каруцата. И Обединеното крал, първо Обединеното кралство ще приеме нашите условия и след това ще получат а, достъп. Иначе, какви ще са ни възможностите, ако им кажете да, въпреки че не изпълнявате условията, ще получите достъп. За какво? За какво е всичко това? Времето е много оскъдно. Е, сега сега, въпреки че те не, не изпълняват условията, им се предоставя достъп от комисията и от съвета. Та значи каква ще ми е мотивацията аз да изпълнявам правилата след края на годината, ако още от сега ми се предоставя достъп без да ги изпълнявам. И след това все повече, все по-малко доверие ще има в комисията и в съвета след това. Защото няма, ам, няма нито един а, случай, в който а, ам, съвета или комисията са реагирали и са се отеглили от подобно решение. Последствие. Ако това е а, тази а, бляскава играчка, която иска да имат всички, защо а, Обединеното кралство да не иска след това да изпълнява условията и да има достъп до системата. Дали може да си има доверие на Обединеното кралство? Ами не знам. През последните седмици станахме свидетели на това, че не можем да имаме доверие на Обединеното кралство. Комисията също още през 2015 година установи, че Обединеното кралство злоупотребява грубо достъпа си а, до... се употребява грубо с достъпа си до Шенгенската информационна система. Ами, а, е, мога ли да им се доверя с затворени очи? Ами не, не мога. Наистина, а, те а, не са споделяли информация с нас а, за 75 000 обвинени лица и вие сега искате да им се доверяваме. Не няма как да стане. Първо трябва да приемат е, условията и след това да им се доверяваме. Делбо Корфилд. Госпожа Делбо Корфилд. Тук ли сте? Yes, please. Um, да, аз е, смятам, че вие, госпожа Инвелт, е, казахте повечето от нещата. Не можем да се правим сякаш Брекзит не се е случил. И а, трябва да вземем предвид а, заявленията на, на Борис Джонсън, които вие споменахте. Трябва а, да а, застанем за това, което сме заявили, че ще направим. Ние ще отстояваме гражданите, правата на нашите граждани. Миналата седмица в Страсбург аз а, с някой от а, вас а, посетих агенцията Елиза и а, те заявиха, че а, няма как да се защитят отново за употреба с надмененото кралство. Всичко почива на доверието. Обединеното кралство а, казва, открито, че нямат намерение да спазват стандартите за защита на данните и нямат намерение да изпълняват стандартите на Европейския съюз. И те го правят още сега, въобще не чакат да изтече преходния период. В тази връзка докладчика получава пълната ми подкрепа. Това, което каза Инфелд е така, че слагат каруцата пред коня. Точно това е, което правят. Сигурността не се отнася само до противодействие на престъпността. Става въпрос само и за сигурността на обикновения гражданин, за защита на, тяхните, на, на техните данни и за личната им неприкосновеност. Ние представляваме гражданите и нашата роля е да отстояваме техните права. Гражданите трябва да се чувстват защитени и защитата на данните е, се е, превръща в много е, важна тема в тази връзка. Gracias, presidente. Lo primero, disculpar a mi благодаря. Извинявам се от името на колегата Прокачини и го замествам. Първо, ние от ЕКР подкрепяме позицията на съвета. И още две пояснения – Доколкото знам, по-настоящем, съгласно общия регламент за защита на данните, както и директивата за личните данни, са част от правния ред на Великобритания по време на преходния период. Следователно всичко, което е свързано с използването на данни, отговаря на европейското законодателство и няма за какво да се притесняваме. На второ място и държавите членки и Обединеното кралство трябва да разменят информация. Това е много важно за нашата сигурност. И това обяснява и решението. Самият съвет вече даде своето обяснение и ни информира, че има много сериозен риск, ако Обединеното кралство не изпълни очакванията по отношение на нашето доверие. Но е много важно, разбира се, да се включи клауза, че когато Обединеното кралство не обменя данни, ние няма да го правим – Ние говорим непрекъснато за върховенство на закона и изпълнение на нормите и сега заради някаква стратегия казваме, че няма да изпълним собствените си норми. като Чили, ако Обединеното кралство изпълни нормите от Прим, това ще е благодарение на стратегията на парламента. Това не е коректно да се каже и ако го казваме, само излагаме на риск тези отношения и сигурността на гражданите, както и на британските граждани, които по демократичен път решиха да напуснат. Колегата Дали от уважение ще бъда кратка, но аз подкрепям вашите въпроси. Не мисля, че те получиха адекватен отговор. Първо, виждаме безсрамното потъпкване на правата на европейските граждани и злоупотребите с системата ШИС от страна на Обединеното кралство. Интересуваме какви са мерките за сигурност внедрени в Великобритания които гарантират сигурността при обмена на данните. Представителят на съвета каза, че е направена оценка. Но доколкото знам, тези данни бяха подложени на тест само по отношение на Германия, една от държавите членки. Едва ли ще сме готови с интерфейса до края на годината. вашите собствени цифри, както каза и председателя, показват, че не можем все още да разменяме ефективна информация по ДНК. Следователно, как ще сме сигурни, че след крайния срок държавите членки ще имат тази информация и какво е правното основание за удължаване след края на годината? Доколкото знам, Приум засягаше обмена на данни само до края на годината. Защо сега се бърза? Това според мен не е добро управление. И крайния въпрос какво ще струват усилията на държавите членки и Обединеното кралство да обменят данни от гледна точка на техническия интерфейс. And, uh, shadows, right after, will have uh, place in this very room, which make it easier and more practical for all of us. But I see that there are still two members Докладчиците в сянка също ще бъдат тук, но има още двама колеги, които искат да се изкажат. Според мен, това, че са останали толкова късно, заслужава награда. Трябва да им дадем думата. Това е всичко, господин Беги. Благодаря, господин председател. Най-важното тук е безопасността на гражданите ни и борбата с престъпните мрежи. Like Boris Johnson, his comment or his government, just so inward looking and, and I think the wrong attitude. Uh, it Според мен в интерес на Европа е да продължим тази размяна. Ние получаваме повече данни от Великобритания, отколкото тя е от нас по време на преходния период ще продължим да обсъждаме споразумението и това е важно за благото на всички и от това трябва да се водим, а не кой ни харесва и кой не. Това са абсолютно безсмислени коментари в един такъв дебат. Госпожа Сипел. Благодаря. През всички тези години, докато Обединеното кралство бяха член на Европейския съюз, с удоволствие се ползваха от данните, но не искаха да дават данни. Тук няма баланс. Освен това, Обединеното кралство никога не е изпълнявало всички правила и стандарти на Европейския съюз – от правителството сега чуваме, че дори няма и намерение да се съобразява с европейските стандарти. За какво говорим тогава? Ако те не изпълняват тези стандарти, например за безопасност на данните и сигурност на данните, какво ще стане с по-нататъчното прехвърляне на данни? Нима защитаваме собствените си граждани, като даваме на Обединеното кралство достъп до всички наши данни – без да знаем къде ще се озоват. Обедена съм, че трябва да помислим и съм малко шокирана. Като че ли тук в парламентът колегите правят всичко възможно, за да дадат на Обединеното кралство достъп до всички наши данни, независимо от стандартите и след 2020 година не мога да го приема. Благодаря ви.